Buongiorno. Добър ден. Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Откривам заседанието на Европейския парламент, което бе прекъснато на 10 октомври. Протоколите и одобрените текстове от заседанията на 9 и 10 октомври са ви раздадени. Има ли някакви бележки по тях? Няма. И така протоколът може да се смята за прият. Има някои съобщения, които ще направя. Искам да ви информирам, че няма искане за гласуване по член 241, алинея 4 от правилника, които бяха обявени на 9 октомври. Тези корекции се смятат за одобрени. Що се отнася от общата позиция за регионалния фонд на Европейския съюз в отговор на кризата в Сирия, Комисията по външни въпроси и Комисията по бюджет отговаряха за това, което бе обявена за, на 9 октомври. Има... Ще... Трябва да се подадат възраждения в рамките на 24 часа, ако и те всъщност не бяха повдигнати такива изменения. Тази комисия, е, тази, и това изявление се предава на Европейската комисия. Групите на социалистите и демократи някои независими имат желание за промени в делегациите. Тези решения ще бъдат включени в протокола на днешното заседание и ще влязат в сила от днес. По член 242.2 от правилника 16 октомври 2019 година председателския съвет реши да продължи с разглеждане на въпроси, които са пред парламента. Списъка на тези въпроси ще бъде част от протокола на днешното заседание. Председателския съвет на заседанието на 16 октомври 2019 година след искане на Либе одобри искане на комисията Лаура Кудрица Кьовеши да стане европейски прокурор. Това е съвместно решение на съвет. Аз дадох мандат за вземане на такова решение за назначаване на госпожа Кьовеши като европейски прокурор. Компетентните комисии предадаха три коригендума по текстове, предадени на парламента по член 241 алинера 3. Тези а, поправки ще се смятат за прияти, ако в рамките на 24 часа не настъпят а, желания за изменения, за които има съответни изисквания. Този кюригендум можете да намерите на веб страницата на парламента. на именованията, ще бъдат част от протокола на днешното заседание. Искам да ви информирам също така, че ще подпиша в сряда по 79 ти член, заедно с председателя на съвета, четири акта, които са одобрени по обикновената законодателна процедура. Също искам да ви информирам, в четвъртък заедно с председателя на съвета ще подпиша три акта, одобрени по обикновената обновената законодателна процедура по член 79 от правилника. Наименованията ще бъдат част от протокола на днешното заседание. Подновени бяха преговорите между ЕС и Обединеното кралство. Имаме и одобрение на споразумението за оттегляне. Съветът измени проекто решението след приключване на това споразумение вчера и дойде текст, който е новия текст. Председателския съвет ще се срещне днес в 18 часа, за да обсъди следващите процедурни стъпки, включително предаване на тази тема на парламентарните комисии. Сега преминаваме към измененията на дневния ред. Окончателния дневен ред, одобрен на 16 октомври по 157 член на правилника, ви е раздаден. Нека да видим какво може да се случи в понеделник групата на социалисти и демократите поиска да се добави едно изявление на комисията за криминализацията на сексуалното обучение в Полша, като последна точка на следобяд, преди едноминутните изказвания. Дебата трябва да приключи с резолюция, която ще се гласува на първото пленарно заседание през ноември. Давам думата на господин Роберт Биедрон, който ще представи искането на социалистите. Заповядайте. Няма ли го? Онореволе Биендрон. Господин Биедрон. Нонче. Няма го. президент Ираче, воле... Госпожа Ираче. За да подкрепя предложението на моята политическа група, четем за важно пленарната зала да обсъди възможността да се гарантират основните права, всичко, което е свързано с образованието, в случая с сексуалното възпитание. И би трябвало да се проведе дебат в пленарна зала на парламента. Благодаря, това беше предложението за. Иска ли някой да се изкаже против? Заповядайте. Так, пане przewodniczący, ja chciałbym się sprzeciwić. Благодаря, господин председател. Аз имам възражение. Пиетрон не е в залата, тъй като се срамува да присъства на такъв, такова заседание. Господа и дами, в Полша става дума за един документ, който е всъщност е, предвижда забрана на сексуалното образование. Но е, в Полша се говори всъщност за един е, обществен проект, който е озаглавен под надслов Спрете педофилията. И всъщност забраната се отнася до педофилията, а не сексуалното образование. Добре, продължаваме от тук насетне с гласуване. Моля, гласувайте електронно. Откривам гласуването.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 Предложението е за изявление на комисията. Това ще бъде включено като точка от дневния ред преди едноминутните изказвания. Става дума за днес, понеделник. Дебата ще приключи с резолюция, която ще се гласува през ноемврийската сесия. Отново понеделни групата на НП поиска изявление на Европейската комисия за бурите в Европа и по-специално тежките дъждове в Испания и урагана на Азорските острови в Португалия. Като точка давам думата на Изабел Бенхумея, което ще представи искането на НП. Заповядайте. От името на моята група Бих искала да кажа, че а, има нова заплаха в Испания, в Каталуния, Балиарите, Валенсия. На 12 и 15 септември в Испания, в Мурсия, в Алмерия и Аликанте имаше проливни дъждове. На Азорските острови в Португалия също ураганата Лоренцо причиниха много щети. За това бихме искали да се обсъдят последиците от тези природни бедствия и да се обърне внимание на жертвите, които са 6 в Испания в резултат от тези бури. Благодаря ви, иска някой да си скаже против. Президент Не Не искам да времето знам дали някой ще се на това всъщност не знае кой би се, против, се противопоставил, но тук имаме искане за да се за обсъждане на два елемента, свързани с климатичните изменения. Тъй като в дневния ред вече е предвиден дебат по тази тема, аз бих казал, че бихме могли от сега да тази тема ще се включи в общата дискусия за климатичните изменения, темата за азорите. Е, и е, да припомня на нашите колеги от е, НЕП, че всъщност мисля, че трябва да се припомнят всички мерки за борба с климатични изменения, свързани с тази тема. Така или иначе има такова предложение. Сега ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Voto aperto. Моля, гласувайте. Voto Прекратете гласуването. Предложението се приема. Имаме и декларация на комисията за борите в Европа и по-специално тежките дъждове в Испания и урагана в, на Азорските острови като последна точка. Пак понеделник групата ГУЕ поиска изявление на комисията за репресията от страна на чилийското правителство на обществената мобилизация срещу бюджетните съкрещения и ролята на военните на Чили. До 22 часа ще бъде удължен дневния ред, ако това се случи. Господин Ботенга ще представи това искане. Много от нас бяха шокирани за мерките, които бяха предприяти от чилийското правителство срещу демонстрантите и да използва армията, както и да наложи полицейски част. Ние трябва да заявим своята позиция, тъй като това ни напомня по-тъмни времена от чилийската история. Затова ние бихме искали да има изявление на комисията относно репресиите от страна на чилийското правителство на манифестациите срещу строгите економики, като трета точка в понеделник след обед. Благодаря ви. Има ли някой против? Но. E няма. Нека да гласуваме. По това е искане. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така в дневния ред няма да има добавяне на тази точка. След като направихме тези промени, Предлагам заседанието да бъде удължено до 23 часа днес. Има ли някакви възражения? Няма. Приемат се тези промени. Вторник. Зелените и ГУЕ поискаха изявление на съвета и комисията за ситуацията в Каталуния след осъдителната присъда срещу лидери от гражданското общество. Те искат това да е четвърта точка от дневния ред. Давам дума на господин Ламберт, който ще представи искането на зелените. От е, първи е, блокажа на реформите в е, Каталония, ние сме изправени тук пред политически проблем дали е, е, е, решаването на политически проблем може да стане от, е, чрез е, съда и решение съда, не съм сигурен. Е, е, решаване е, на политически проблем с насилие също е неприемливо. Е, така че е, всъщност е, реп... но репресиите срещу демонстриращите са непропорционални на, е, на тяхното деяние. Така че смятаме, че нашия е, парламент трябва трябва да даде пример и да дебатира съвсем така безпристрастно и спокойно е, аргументите за и против тези демонстрации е, и е, мисля, че аз също съм от една малка страна членка, така че разбирам проблема. трябва да се опитаме да допринесем към едно политическо решение. Това беше изказване за. Нека да чуем изказване против. Господин Морено поиска думата. Sí, gracias, presidente. Благодаря. Добър ден. Ние сме против подобен дебат, тъй като няма никакъв смисъл да се разглежда в този парламент вътрешен въпрос в държава членка, където демокрацията се развива много добре. Ние имаме стабилна и прозрачна демокрация, ние имаме социална, правова държава в Испания, има разделение на властите и никой не е над закона. Всички испанци и испанки трябва да изпълняват законите. Ако не го правят, трябва да поемат последиците от това. И всички политици трябва да спазваме съдебните решения. Така че този въпрос не може да се обсъжда нито в тази зала, нито в друга страна. Не е необходимо да има такъв стерилен дебат, който ще има отрицателен ефект върху съвместното съжителство в Каталуния. И аз искам да се изкажа против от НП може ли, ще ми дадете ли думата? Не, не, по един давам думата. Един за, един против. Е, Много се извинявам, познавате правилника. Давам думата на един за, един против. Нека да гласуваме с дигане на ръка. Кой е за това предложение на групата на Зелените и ГОЕ? Ки е контрарио? Ки си астиене? Въздържали се. Отхвърля се. Дневния ред остава същия. Мартеди. E... No, scusate, scusate. No, io, io... No, no, no. Не, не, не. Не, няма проверка. Проверка няма. E invito i много моля служителите да накарат публиката да седне. No, no, no. Appunto, sto dicendolo. Чакайте, това казвам точно. Sto chiedendo ai commessi. Обърнах се е, към колегите и помолих да накарат публиката да седне. Много ви моля да накарате публиката да седне. Господин председател, виждам го и това казвам. Не ме ли чувате? Благодаря ви. Групата на ГУЕ поиска изискване, е, изказване. Вижте сега, мога да направя електронна проверка, но, но беше съвсем ясно сдигане на ръка. Съвсем ясно беше. Scusi, parli, il Моля да говорите на микрофон. Господин председател, по вашите правила, като че ли този парламент е гласувал срещу това да има дебат. Само дебат, свързан с ужасяващите действия на испанската държава в Каталуния. Хората заслужават да знаят какво се случва и кои са гласували против, кои са гласували за. Добре, вие какво мислите? Че какво са гласували колегите? Гласуваха за дебат ли? Не, гласуваха против дебат. Аз ви моля да проверите. Добре, нека да направим проверка. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувате ме по предложението на групата на зелените и ГУЕ. La votazione chiusa. Прекратете гласуването. Е респинта. Отхвърля се. Авевате и дуби. Някакви съмнения ли имахте, господин депутат? Но не c'erano дуби. Аз съмнения нямах. Групата ГОЕ поиска а, декларация на Комисията и съвета за положението на мигрантите в Босна и по-специално в Бихач. Иска това да бъде добавено като шеста точка в дневния ред след обяд след изявлението на съвета за с случващото се с предаването на информация за налагане на данък, е, общ доход, е, както и други такива, както и отчетността държава по държава. Заседанието ще бъде удължено до 22 часа. Давам думата на Корнелия Ернст, която ще представи искането на ГУЕ. Е, Благодаря, скъпи колеги. Нашата молба се отнася до... Е, е свързана с една хуманитарна катастрофа в беженския лагер в е, Бишак, Бичак, недалеч от е, Бихач в Босния. Там органите се опитват да намерят подкрепата на своето правителство, финансова подкрепа на правителството, е, но всички в, тъй като са спрени е, доставките на хранителни продукти, е, водоснабдяването в този лагер, от днес нататък вече няма никаква храна за тези 2250 хиляди души не бе чута молбата ни. Е, от една година положението в е, е, Бишак се е известно на всички. Тук сме обсъждали въпроса. Съответният комисар също е запознат с проблема. Така че ви моля да направим нещо. Необходима е спешна помощ за този лагер. Трябва да обърнем внимание на комисията за това. Иска ли някой да се изкаже против? Прего, оноревон. Заповядайте. Радвам се, че го е поставя въпроса, защото ситуацията буде сериозна тревога. Ние искаме този въпрос да бъде подходящо разгледан от пленарната сесия. Затова е по-добре да имаме дебат заедно с резолюция след две седмици на мини-сесията през ноември. Това е моето предложение, за да имаме по-подробен дебат, което ще бъде и по-ефективно. Благодаря. Трябва обаче да се гласува по това искане. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Дневният ред остава същия. Групата на зелените поиска дебата в сряда за изявлението на комисията и съвета за начало на преговори за присъединяване на Северна Македония и Албания да приключи с резолюция, която да се гласува в четвъртък. Кой иска да се изкаже от името на зелените? Господин Ламберт, заповядайте. Благодаря, господин председател. Решението, което се взе в съвета, в петък вечерта да не, се, да не започват преговори за присъединяване на Северна Македония и Албания, според нас е изключително тревожно. Ясно е за нас, че тази страна а, трябва да се присъедини към Европейския съюз, а, трябва да изпратим а, такъв а, сигнал. А, а, негативен а, сигнал а, всъщност ще има а, пагубен ефект. А, от нашата е, столица е, се изказаха съвсем ясно по въпроса, но една е, резолюция много по-убедително ще представи нашата позиция по отношение поетото, позицията на съвета от миналия петък. Така че аз призовавам да приемем такава резолюция. Благодаря ви. Кой иска да се изкаже против? това предложение? Няма такива. Нека да гласуваме по искането за дигане на ръка. Кой е за да вдигне ръка? Който е против да вдигне ръка? Въздържали се? Предложението се приема. Дебата а, за Северна Македония и Албания ще приключи с резолюция, която ще се гласува четвъртък. След това групата ГУЕ за сряда поиска дебата с, съвета и комисията по техните изявления за декларацията на ООН за универсална здравна застраховка да приключи с резолюция, която да бъде гласувана през ноември първата сесия. Господин Ферейра, заповядайте. Благодаря, господин председател. Групата на ГУНЖЛ предлага да проведем такъв дебат по въпроса за всеобщото здравно осигуряване и политическата декларация на ООН. Е. Бихме искали да бъде последван този дебат с резолюция, която да се гласува на първата сесия през ноември. Има ли някой против? Няма. Нека да гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Ки е контрари? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дневният ред остава същия за сряда групата ИД поиска изявлението на съвета и комисията за преследването на християните в Алжир да бъде добавено преди изявлението на комисията за Северна Македония и Албания. Давам думата на господин Ривиер, който ще представи искането на групата ИД. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Е, всъщност, е, църкви и християнски храмове биват осквернявани в Африка. Християните в Алжир всъщност заслужават да, да бъде прията деклара... резолюция. Има ли някой против? Е, Няма. Нека да гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Респинта. Отхвърля се. И така дневният ред остава същия. Per Отново за четвъртък групата на НП поиска дебата за Оганда и особено предложения проекто закон за наказание срещу хомосексуални актове да бъде оттеглен от дневния ред. Давам думата на колегата Галер да представи това искане. Да. да. Очаква се да има отрицателни последици. Както беше съобщено, ние направихме проверка в Кампала и стана ясно, че няма намерение от страна на правителството на Оганда да въвежда отново този законодателен акт, който са имали преди, преди и който е бил отхвърлен поради международни протести. Така че няма никаква спешност да се разглежда този въпрос. Аз познавам тази страна. Ако обсъждаме въпроси, които не са на техен дневен ред и създаваме някакво впечатление, ще има точно обратен ефект. Затова предложението ни е да бъдем бдителни, да следим какво може да стане в бъдеще, но към момента това не е спешен въпрос, тъй като не се планира подобен законодателен акт. Благодаря, ако ще се изкаже против. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, разбирам доводите на НЕП, защото те предложиха този въпрос като спешен такъв. Съгласни сме, че заглавието обаче не е точно, така че ние сме против оттеглянето на въпроса, но да се коригира заглавието, като се промени в положението на ЛГБТИ в Оганда, тъй като мисля, че това дава достатъчно повод за притеснение. Благодаря, госпожо Пири. Нека сега да гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? За вашето предложение. Кой е против? Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Дневният ред остава същия, но имаше искане от страна госпожа Пири да се промени наименованието на този дебат. Ако може да ни кажете точно, госпожо Пири, кажете ни. Наименованието би било положението на групата ЛГБТИ в Уганда. Добре, сдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Per giovedì il gruppo за четвъртък групата Обнови Европа поиска гласуването по двете възражения по член 112 да бъде прехвърлено за сряда. Господин Торвалд ще обясни. Заповядайте. Um, yeah, uh, uh, you, Благодаря, господин председател. Е, според член 112 е, бих искал да имаме гласуване е, което да се отложи от четвъртък в сряда. За това обаче трябва квалифицирано мнозинство. Някой ще се изкаже ли против? Прего. Прего, прего. Заповядайте. Значи, е, в... Е, аз бих предложил компромис, е, тъй като технически проблема е сложен и така би трябвало да обсъдим въпроса с колеги, с експерти, но тъй като е необходимо квалифицирано мнозинство, разбирам, че се предлага да бъде оттеглен до гласуването за сряда. Във всъщност за темата е, не ни е нужно квалифицирано мнозинство, тогава е, можем да е, решим да останат нещата както са. Господин Торвалдс, вие съгласен ли сте с това предложение? Къде сте? Господин Торвалдс. Господин Торвалдс. Съгласен ли сте или не сте? Да. Да, съгласен съм. Добре, еми ето. Тогава да гласуваме предложението на господин Лизе. Кой е съгласен, моля вдигнете ръка. Против, въздържали се, приема се. Ще има такова гласуване, преместване за сряда четвъртък групата на ЕКР и група депутати, които отговарят на съответните изисквания, поискаха сутринта като първа точка да има въпрос и искане на устен отговор функциониране на вътрешния пазар. Давам думата на господин Золотовски, който ще представи искането на ЕКР. Заповядайте. E, Благодаря, господин председател. Европейския парламент е, в е, предходния законодателен период прием е, пакета за мобилност, който е, всъщност е, променя предложението на комисията. Сега започва е, тристранните преговори по този документ между трите институции, без обаче да се провери как новите разпоредби ще се отразят върху вътрешния пазар, създаването работни места и в крайна сметка върху цените, цената на, за въвеждане на този пакет, което очевидно ще се покачи. Така че бих бихме искали да настояваме пред Европейската комисия да направи оценка на въздействието за при въвеждане такъв пакет и бихме искали по темата да гласуваме поименно. Има ли някой против? Моля, заповядайте. Не. Дебат. Благодаря, господин председател. Дебата по пакета за мобилност беше спорен а, и отне много години. Продължава този въпрос да бъде спорен както в парламента, така и в съвета. При две гласувания в комисията по транспорта решихме да започнем тристранни срещи с съвета. Трябва да се изготви оценка на въздействието. В триалога комисията беше ясна, че те са готови да поставят въпросите които бяха повдигнати от ЕКР и други по време на триалога. Затова аз не считам, че е нужно да имаме дебат днес. Едва ли ще послужи за нещо. Сдигна на ръка, кой е за предложението на господин Злотовски. Ки е контрарио? Кой е против? Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлена, но нека да направим електронна проверка. Това казвам, това казвам. Изчакайте малко. La votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. И така дневният ред остава същия вид, какъвто бе представен. Исках електронно гласуване аз. No, не. no. E mm, господин Панца също така искаше думата в края. Заповядайте, господин Панца. На 12 октомври изказвам се по член 157-158 за дебата на 12 октомври Еврин Калаф бе убита на улицата, по която е пътувала. Еврин Караф бе генерален секретар на бъдещата, бъдеще за Сирия. Активистка, бори се за събиране на малцинствата. Правителството все още не е установило кой го е извършил това убийство, но има една група, е, ислямска група, която идва от Алнузра, която се очаква, се предполага, че е извършила това убийство. Предложението, което направям, правя пред вас, господин председателю, макар че зная, че изтекоха сроковете, имайки предвид политическата значимост на това убийство, искам тази дама да бъде кандидатирана за лауреатите, за да бъде сред лауреатите на наградата Сахаров. Това ще бъде акт, който ще покаже, че ние стоим твърди пред Турция и потвърждение на онези, които се борят и дават живота си, за да утвърдят правилата. Ще проверим дали това е възможно и ще ви уведомим. Дневният ред така бе установен. И сега имаме последици от фалита на групата Томас Кук, изявление на Европейската комисия. Um, Ви помоля е, тези, които ще излезат, да излезат и да продължат там разговорите си, за да продължим е, работата си по същество, след като приехме дневния ред. Arvoisat kollegat, nyt äh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen. И така, ако обичате, както виждате, е, предстои по дневен ред е, декларация на комисията, обяснение на комисията относно последиците от фалите на групата Томас Кук. Значи ще е, следваме е, тъй като ще, ни е, ще са необходимите, ще са необходими вашите карти за гласуване, е, защото в случай, че се наложи гласуване, който иска да участва в спонтанните изказвания, трябва да заяви от сега. Има право и на синя карта, разбира се. Тоест, да попитам ме комисията, съгласни ли сте да се използва синя карта? И така, сега ще дам думата на комисията. Госпожа Тайсен, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи господин, уважаем господин председател, почитаеми депутати, комисията е сериозно разтревожена от неодавнашния фалит на Томас Кук. Туризма е важна економическа сектор в Европейския съюз. Пряко и косвено той отговаря за 10% от БВП-то в Европейския съюз и в него работят над 25 милиона души. Това означава 11% от цялата заетост в Европейския съюз. За някои региони в Европейския съюз туризма е основната економическа дейност. Туристическия отрасъл е взаимосвързан с други економически дейности. Например, едно евро добавена стойност туризма води до 56 цента добавена стойност в е, нагоре по веригата. И в е, този отрасъл има само, не само е, крупни е, оператори е, от 2,5 милиона предприятия, които работят в този сектор, 90% са малки и средни. Комбинацията от е, фактори прави туристическата индустрия сложна и е, силно взаимосвързана с други економически е, отрасли. Е, това злополучно ренфалит на Томас Икс е, означава следното. Показва, че туризма изисква наистина цялостен, интегриран подход, е, който да се отразява в различните европейски политики. Ние поддържаме контакт с държавите членки, за да оценим влиянието върху броя на, на работните места, върху фирмите в съответните им региони и да обменяме информация, за да може можем да смекчим е, негативния ефект. Европейски инструменти съществуват в различните политически сфери и е, целта им е да подмагат, е, да помагат на държавите членки. Първо трябва да, да смекчим негативния ефект върху хората, които загубиха работните си места. Е, това е един от е, фондовете, с които разполагаме, който е, е, дава израз на европейската солидарност. Той ще помогне. От него могат да се, чрез него може да се окаже помощ на хората да бъдат преквалифицирани и да намерят работа другаде Европейски социален фонд също може да се използва за е, преквалификация е, и е, съвети за промяна в кариерата на освободени от работа лица. Е, фондовете за развитие на Европейския съюз също могат да бъдат използвани за е, региони в е, преход, за цифровизация, за борба с природни бедствия или региони, в които се налага диверсификация, като например се избегне твърде силната едностранна зависимост върху туристи, от туристическия сектор. Е, разбира се, с тези средства разполагат е, е, регионалните органи. Трето, европейските правила за държавна помощ дават съответно, предоставят съответна гъвкавост на държавите членки да помагат на фирми при непредвидени обстоятелства. Например, държавите членки могат да изработят схеми, с които да подпомагат малки и средни предприятия с финансови трудности Разбира се, такава схема трябва да бъде, е, за такава схема комисията трябва да бъде уведомена и трябва да я одобри. Е, по въпроса за пътническите права, директивата за е, пътниците всъщност предвижда защита при фалит и връщане на средствата е, за е, билети, е, което се прави безплатно за засегнатите. Репатриране също се полага за всички пътуващи с Тома Скук. Комисията в момента оценява как държавите членки прилагат директивата за пакетните ния туризъм и ефект до каква степен схемите за защита при фалит са ефективни. Ще докладваме пред е, съвета и Европейския парламент за всичко това е, до е, януари, 21 януари. Нека да припомня и това, което предложихме като преразглеждане на регламента за правата на пътниците, регламент 2261 от 2004 при това преразглеждане целта ще е да се направи по-ефективни правилата и по-последователно да се е, прилагат на практика правата на пътниците, като се отчитат финансовия е, капацитет и финансовите възможности на превозвачите. Това предложение, което все още е в е, процедура, междуинституционалната процедура, не предполага за, за, мерки при е, фалит на авиокомпании. Тук комисията предлага редица меки мерки. Някой е, има инструменти за смягчаване на негативния ефект е, при фалит върху пътниците, като например ангажиране на фирмите за е, спасителни пакети е, за пътниците и е, този е, метод е използван неколкократно, е задействан неколкократно. Е, Държавите членки трябва да се ангажират активно за репатриране на пътници. Комисията си дава е, сметка за трудностите за е, пасажирите и е, е необходимостта те да търсят правата си е, в случай на фалит. Съответните механизми са на място и комисията в момента разглежда варианти е, и е, послед, последващи мерки след е, съобщението на комисията е, в, е, за мерките, които трябва да се вземат при фалит на превозвач, въздухоплавателна компания. И сега е, започват изказващите се от е, групите. Първо представителя от НЕП госпожа Есфарас Ферагот, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Днес е по инициативна на НЕП водим дебат за да помислим за последиците от фалита на Томаса Кук, едно предприятие, което има дългогодишна история, преживяло две световни войни, 178 години вече съществува, но не успя да се приспособи към 21 века. Тя е компания с множество самолети, пътнически агенции на Балярските острове, както и в Каталуния, се почувства сериозно ефекта от този фалит. Имаше пътници, които нямаше как да се предвижат. Имаше проблеми не само с хотелите, но това се отрази също на транспортния сектор, върху економиката като цяло. Затова комисията и парламента трябва да помислят задълбочено по въпроса за туризма. Трябва да има стратегия, европейска стратегия за туризма, както го иска сектора, за да може да се справят с предизвикателствата, свързани с цифровизацията. Близо една четвърт са приходите за европейската економика от сектора на туризма. Освен това да се обърне внимание на а, правата на пътниците. Разбира се, винаги има и добри и лоши страни, както и в случая. Особено на Балярските острови, това се почувства, има също нужда от действие, когато се случи подобен фалит. Трябва да се използват европейските фондове, като социалния фонд, фонда за регионално развитие и други, за да се подкрепи този толкова важен сектор, какъвто е туризма. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на Кристел Шалдемозе от името на социалистите и демократите за две минути. Благодаря. И аз искам да изразя съгласието си и своята солидарност с служителите на Томаско, както и пътниците, които са били обект на неприятни последици при фалита на Томас Кук. Десетилетия наред Томас Кук беше една огромна фирма, която има много пътници, ползватели по цял свят, но така или иначе тях вече ги няма. С този банкрут ние виждаме, че все още правилата, които са необходими за защита на потребителите и работниците, не са на място. Знаем също така, че има много авиолинии и други дружества, които фалират. 32 авиокомпании фалираха последните години. Нашето законодателство не е достатъчно добро, имаме средства, които заделяме. Добре, това е добре, но ние, социал-демократите, бихме искали по-стриктно законодателство в тази сфера. Ние смятаме, че има нужда от един цялостен подход към авиокомпаниите, както и а, този тип туристически агенции. Човек трябва да се чувства сигурен, когато пътува или когато работи за тези агенции. А това не е така за хората, които работиха за Томас Кук. Трябва да направим повече. Правата на пътниците трябва да се подобрят. Това бе споменато от госпожа комисаря. Е, срамота е, че няма достатъчно напредък в тази посока. Парламентът говори многократно, затова имаме предложение и съветът сега трябва да се включи. Смятаме, че имаме нужда от още нещо. Трябва да видим дали на европейско ниво трябва по-добре да помагаме, когато има фалити на такива големи дружества и техния фалит засяга толкова много хора. Нужни са повече действия от това, което правим необходимо. И работниците, и пътниците трябва да се чувстват сигурни, когато пътуват в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Шалде Мозе. Сега давам думата на Бализа Диас от името на Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред е, да кажа, че днешния дебат е, не се отнася до фалита на Томас Кук, а за това как фалита на Томас Кук се отрази на милиони хора и на някои региони, които имат конкретни имена, например в Испания Балиарските, Канарските острови. Една компания, която е знаела много по-рано, че ще фалира. Затова аз искам да изразя мнението на милионите туристи, които са имали високи очаквания, за да могат да изкарат вакансиите си, да не могат сега да се върнат по домовете си. Аз искам да изразя онези, които трябва да на които трябва да се възстановят разходите. Искам да изразя също мнението на онези, които от днес за утре загубиха работните си места, въпреки че са чудесни професионалисти и продължават да работят, въпреки че не получават заплати, защото не знаят какво ще стане тях, с тях според трудовото законодателство. Аз искам да изразя мнението на онези, които работят в туристическия бранш и не знаят какво ще се случи с тях. Всичко това е много по-важно, така че не е време само да се говори, а да се действа от името на гражданите, от името на Обнови Европа. Искам да им кажа, че няма да ги оставим сами, ще им помагаме до край тъй като подобни ситуации не трябва да се случват и трябва да се вземат конкретни мерки. Относно а, Балиарските острови, аз там съм бил а, президент а, и зная а, колко важно е да има активни публични политики в полза на туризма. Не трябва да се губи време, защото бъдещето зависи от всички нас. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Балсадия. Диас. Сега от името на групата на зелените давам думата на Катрин Роуит. Хиляди туристи не можеха да излетят. 21 000 служители загубиха работата си, а един богат елит отлиташе надалеч от фалита на Томас Кук. За някои от управителите на хедж фондове и финансови спекулатори това беше просто една друга или поредна бизнес възможност. Две дружества са награбили над 200 милиона паунда при фалита на Томас Кук. Тези рискови капиталисти обират всички средства, като инвестират в финансови продукти, които а, им дават а, огромни пречалби, когато едно дружество не може да изплати на своите кредитори задълженията си. Но трябва да видим също така как Томас Кок е стигнал, а, крайна сметка, на този етап. Те казаха, ами имаше несигурност около Брексит, имаше големи жеги, това бяха фактори според тях. Така че двата най-големи проблема, като например климатичните изменения и Брекзит, са оказали своята роля при техния фалит. Нискобюджетните полети допринасят за затоплянето на планетата. Така популярни дестинации в Европа стават ужасяващи, когато пиковите дни на вакансиите са препълнени. Ще е нужно да има нови начини за пътуване и съществуващия модел трябва да бъде заменен с оставане повече на едно място, а не постоянно пътуване. Нужно е да има финансиран преход към едно по-сигурно бъдеще. Edustaja е, роет.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 Oh, Прие се вашия въпрос. Заповядайте. Какви емпирични доказателства имате, че нискобюджетните дружества оказват въздействие върху климата? И защо искате да отнемате на хората, които най-малко могат да си го позволят, възможността да пътуват с такива нискобюджетни а, компании? Uh, нискобюджетните авиолинии не измерват въздействието на авиацията върху климата по адекватен начин. Точно нискобюджетните са тези, които насърчават а, все повече полети, отколкото можем да си позволим в тази криза с климата. Аз не предлагам да няма никакви вакансии или почивки. Предлагам да имаме адекватен транспорт, който хората да могат да си позволят и който да не накара климата да се изпърши. Така, благодарим. Сега има думата е, от е, ИД господин Бухалт. Е, причините за провала на Томас Кук е е, това е една фирма с е, такава близо столетна история, е, всъщност са следните. Говорим за 22 000 застрашени работни места и е, само в Гърция две, е, загубите възлизат 250 милиона евро. Е, поне е, обаче това не трябва да води до, до е, е преследване на вещици. Е, е, лов на вещици. Е, други фирми от други браншове ще последват е, примера, вероятно. И аз трябва да дам пример с Бавария, откъдето съм, и автомобилната индустрия наистина трябва да спасяваме тези производства не трябва да се подадем на този лов на вещици. Трябва да направим всичко възможно да не се повтарят подобни случаи. Е, поне от законодателна гледна точка, да няма, да няма е, е, спънки да се провежда зеления курс в Европа и да, защото обявата на края на една или друга фирма няма да доведе до никъде, а само да насърчаването на конкуренцията може да помогне. Е, трябва да помогнем на нашия е, туристически бранш е, в този тезък момент, за разлика от това, което предлагат колегите от групата на зелените в този момент. Благодаря, господин Бухайт. Сега господин Злотовски, минута и половина. Госпожо председател, Фалитът на групата Томас Кук е една неприятна новина, не само за хилядите туристи, но и за целия сектор на туризма. Това е един изключително важен сектор в економиката на Съюза. Този фалит може да доведе до фалити на много туристически оператори, на хотели, и а, така нататък във всички страни, където Томас Кук а, работеше пряко или непряко, дори в моята страна, в Полша. Усещат се а, последствията от този е, фалит. Много хора, които бяха във вакансия, бяха засегнати. Но въпросът ми е съвсем друг. Това отделен случай ли е или пък е началото на една криза в туристическия сектор? Дали е причинен на този фалит от проблеми с управлението на групата Томас Кук или ни очаква голяма криза в туризма в краткосрочен план? Европейската комисия анализира ли това? Благодаря ви. Kiitos edustaja Swatowski. Благодаря, господин Златовски. Сега от името на ГУЕ госпожа Контора, минута и половина. Ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού Туризма и транспорта са много важен стълб на економиката. 10% от приходите идват от тези сектори. Те са високопроизводителни сектори, те са важни за регионите, особено за по-изолираните, които нямат други източници на растежа. Трябва да се подкрепят местните общности, работните места. Трябва да се подкрепи имиджа на европейският туризъм въпреки е, че има отрицателни последици, които често се цитират. Европа е една от е, най-големите туристически дестинации. 27 е, милиарда излишък но ще можем да се справим с множеството кризи, които засягат туристическата дейност. Репатрирането на хора, които са закупили пакетни вакансии. Крахът на Томас Кук не е предизвикателство само за устойчивостта на туризма, ние сме изправени пред климатична криза, влушаване на метеорологичните условия, възникват проблеми с сигурността. Също трябва да се обърне по-голямо внимание на правата на човека, особено на беженците. Трябва да се укрепят законодателните мерки в подкрепа на пътуващите. Трябва европейски механизъм, за да се справяме с кризи в туризма, в полза на хората, на работещите в сектора и запазването на Европа като ключова туристическа дестинация. Благодаря ви, госпожо Контура. Вие говорихте две минути вместо минута и половина. Но ви моля да спазвате времето за изказване. Сега господин Кулас Кусич благодаря, госпожо председател. Аз последните 8 години работя като съдия в Харватия. В Харватия. Милиарди евро са загубите, загубите от този фалит възник на милиарди евро. Томас Кук е огромен проблем в случая. До сега всяка държава членка се опитва със собствените си правни, със собствените си правни възможности, е, своята правна уредба да решава проблема с фалита. А това ще доведе, този разнобой ще доведе до огромни проблеми. Ние имаме едно предприятие Ангрокор, което е един концерн, е, действащ в много страни. Ние следим отблизо е, всичко това, разбира се, но това, което се случва, наистина е отчаяващо, защото ние е, не можем да помогнем повече на засегналите. Томас Кук, в Томас Кук работят стотици и хиляди и е не, просто е невъзможно да се погрижим за всички е, в случая на е, фалит на многонационални е, компании. Благодаря е, на господин Кола Косич. Сега следващите Госпожа Монтейро де Агиар, минута и половина. Госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук. Много се радвам, че имаме възможност да обсъдим тази важна тема в Европейския парламент. Места по транспорт многократно говори за предизвикателствата, които стоят пред туризма в тази сфера. Този сектор трябва да може да удържи на цифровизацията, както и новите предизвикателства, пред които се изправя. В много държави членки възникват предизвикателства в този смисъл. За тези, които биха искали да посетят Европейския съюз като туристи, е, банкрутът е, на Томас е, Кук е знаков. Той е свързан с въздействието на глобализацията върху туризма. Например, в Испания има огромно въздействие, в Португалия, в Мадейра, в много други региони се усеща въздействието на този фалит. И не само в тези региони или държави. Ще трябва да видим как бихме могли да подкрепим малките и средни предприятия в сектора и как ще можем да подкрепим потребителите и да насърчим развитието и запазването правата на пътниците и туристите при такива фалити? Въобще е, в този важен сектор как ще подхождаме от тук на след? Не знам, че въздействието е огромно, много дестинации в Европа са засегнати, така че трябва да се помисли в тази посока. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо Монтеро де Агияр. Следващият оратор е господин Даниелсон за минута. Так, ordförande. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изража съжаление от фалита на Томас Кук. Близо 25 000 служители останаха без работа. Над 600 000 души останаха блокирани. Искам да призове държавите членки и Европейския съвет да заемат спешно позиция относно правата на пътниците. Парламентът е, вече от години е готов, готова е комисията. Много от служителите на Томас Кук продължиха да работят, въпреки че не получаваха възнаграждение, за да могат да се погрижат за хората. Това не може е, да е приемливо. Трябва да видим какви приходи ще имат тези хора, какви пенсии ще имат. Е, те трябва да бъдат е, защитени в бъдеще и това изисква да имаме тесен диалог с социалните партньори, за да се гарантират е, правата на тези хора. Трябва да се задейства фонда за приспособяване към глобализацията, за да се помогне на освободените служители. Благодаря. Давам думата на Дита Чаранцова за минута и половина госпожо председател. Фалите на Томас Кук засяга цяла Европа. Близо половин милион граждани бяха заседнали и блокирани в различни държави на Европейския съюз. Това показва колко е важно да има защита при несъстоятелност и съответните компенсации. Томас Кук е, е известен в нашата страна. Е, една от е, фирмите, които работи с Томас Кук, успя да организира превозването на чески граждани безплатно. Погрижиха се и за тези граждани, които са си платили за пътуванията. Е, това е пример за това как могат да се решават проблемите при несъстоятелност, без да се вреди, е, без да се нанасят сериозни щети на гражданите и да се сведат до минимум загубите. В е, ще има случаи, когато фондовете, които са създадени по силата на директивата за пакетния туризъм, ще трябва да се ползват. Това е важно. Важно е всички е, европейски граждани, които е, са засегнати от е, фалита на Томас Кук тази би трябвало директивата за пакетния туризъм трябва да, да функционира в такива случаи. За две, след две години предстои преразглеждането, актуализирането на тази директива. Надявам се да се получим от този случай и да видим къде се налагат допълнителни корекции и подобрения. Благодаря. Благодаря, госпожо е, Шаранзова. Следващият е, е господин Хайдер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Директивата за пакетния туризъм от 15-та година е, предвижда компенсации на граждани засегнати при фалит на фирма. В случая тя обаче не можа да попречи. Това е защото очевидно от а, е, а, е, фалита на Елкандор преди 10 години не сме а, е, научили нищо. А именно крупните туристически оператори трябва да се задължени, а, наблягам на това, да а, предвидят реалистична ни осигуровки и съответната защита на пътуващите с тях. Защото именно на базата на този опит би трябвало съответната директива за пакетния туризъм да се е, коригира, допълни и подобри, за да се избягват такива случаи в бъдеще. Благодаря ви. Господин Хайдер. Трябва да кажа, че имаше син картон, който бе вдигнат от господин Ситовски. Обаче, вие сте и в списъка за изказвания, така че не мога да ви дам думата да зададете своя въпрос. Когато вземете думата обаче по-късно, ако искате, можете да зададете. Може ли някой да погледне наистина пленарното заседание и да се предприема действия, да се реагира? В правилата пише, че могат да се задават въпроси. Ако някой говори за предложение, може да го попитаме как ще стане това факт. Мисля, че ще работим по-добре, ако се спазва такова едно правило. Мога и пет пъти да съм се записал в списъка на групата, но аз говоря за друго. Говоря за тази възможност за задаване на въпроси към колегите. Благодаря ви за това, че ще зачетете моето искане. Колега, мисля, че сте напълно прав. Наше задължение е пленарната, пленарното заседание да бъде един жив дебат. Имаме нужда от дебат. Но това е една нова идея. Така че нека да съобщя тази идея на председателя, на колегите в бюрото и да видим дали не може да направим такова нещо. Благодаря ви за вдъхновяващите думи. И така, сега искам да дам думата на господин Ван Овертвелд. Заповядайте. Господин председател, господин комисар, дами и господа. Банкрута на Томас Кук наистина разбуни духовете в Европа. Надяваме се да има стабилност в определен момент е, и да се изкупи дружеството. Но искам да кажа нещо различно. Тук в Европа сме изправени пред проблеми с производителността. Е, всяка година пада тази производителност, сега е около нула, което има своите последствия за растежа на работните места, економическия растеж, както и е, финансирането, държавния бюджет – има пряка връзка между ниските лихви и намаляването на производителността. Поддържането на дружества, които имат огромни кредити, създава огромни проблеми. Томас Кух е ясен пример за това. Крайно време е да се вгледаме в този въпрос за ниските лихви и от тази гледна точка. Благодаря. Е, Благодаря. Костас Пападакис има думата за една минута. Близо месец след фалита на Томас Кук, големите френски, британски и германски групи, които имат привилегии, също имат данъчни облегчения – успяха да използват активите на Томас Кук, да използват слотовете на Томас Кук на летещата. но има хора, които загубиха работните си места, които не получиха подкрепа от гръцкото правителство, ни от, от Европейския съюз. Така че печалбите отиват в големите групи, но това е в ущърп на работещите, на хората, които трябва да плащат. Ние трябва да гарантираме правата на работниците, да осигурим пълна компенсация на засегнатите от този фалит. Благодаря ви, господин Пападакис. Сега давам думата на Пауло Ариас Ечеверия за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Има 600 000 засегнати, много работни места бяха засегнати, непреките щети също са огромни. Огромни суми бяха загубени. Като евентуални данъци. От групата на НП искам да посочим, че все още в Европейския съюз няма яснота относно туризма, въпреки че има настояване отдавна. Това е важен сектор за економиката и заетостта в Европейския съюз. Осигурява 6% от работните места. Трябва да се укрепят правата на пътниците в случай на фалит. Онези, които си бяха купили самолетни билети от Томас Кук, останаха без защита. Трябва да се изпълни и преразгледа също регламент 261 от 2004 година по правата на пътниците, който остава. Моля ви да говорите по-бавно, казва Председателката. Да, съжалявам, има много информация и кратко време, за да я споделя. Вече 4 години е блокиран този проект от държави членки и това се, се използват различни извинения. Сега е момента да се действа. Нека да се възползваме от този фалит, да гледаме него като възможност, за да защитим пътниците, и освен това да се осигурят обещетения и трябва да се обърне внимание на уязвимите места за потребителите и за малките и средни предприятия в случай на подобен фалит. Да, действително имате много информация, но ако вие представите добре, може би ще разумно да говорите по-бавно и да кажете по-малко. Адриана Малдонадо Лопес има думата. Микрофонът не е включен. Благодаря, госпожо председател. Тъй като вече беше казано на 23 септември ние получихме, чухме новината за фалита на Томас Кук, важна фирма за Великобритания, засеята в сектор, който е много важен и за моята страна Испания, а именно туризма. Искам да говоря за потребителите. От Европейския съюз трябва да се гарантират правата на гражданите. Трябва да има гаранции, когато извършват а, купуване на пътувания. Трябва да се извлечем полуки от а, този фалит, за да не се допуска същото в бъдеще. Европейската комисия трябва да използва всички инструменти, за да се намерят решения за засегнатите от този фалит потребителите. Трябва да се извърши преглед на директивата. И това е нещо, с което трябва да се заеме новата Европейска комисия. Благодаря ви, госпожо Малдонадо Лопес. Сега давам думата на Изаскун Билбао Барандика за една... Да. да. Госпожо председател, госпожо комисар, Фалита на Томас Кук е още една възможност да покажем на европейските граждани, на британските граждани, какви са ползите от Европейския съюз. Имаме директива за защита на пътниците. Трябва да се намерят компенсации за 600-те хиляди, които са засегнати. Също да се види какъв е ефектът от този фалит за туризма на Балиянските острове, където имаше много резервации. Освен това, трябва да се помогне на освободените служители бързо да намерят нови работни места. Трябва да се види каква може да бъде ползата от цифровизацията. Сега имаме възможности. Можем и да сме малко самокритични, защото това се очакваше и сега отново плаща потърпевшият. И трябва да се помислят много добре о нези, които искат да се отдалечат от европейската рамка, която осигурява защита. председателката, някои от ораторите говорят твърде бързо. И искам да напомня това на колегите от Испания. Може би самия език предразполага а, към а, подобен тип говорене и предоставянето на много информация. Моля ви да говорите малко по-бавно, за да може да стигне вашето послание. Давам думата на Жули Лешента за една минута. Госпожо председател, фалита на Томас Куп на 23 септември наистина предизвика цунами в туристическата индустрия по цял свят. Във Франция 750 хиляди е, работници е, бяха освободени от работа или чакат освобождаване. Всички е, Е, обвиняват за това е, е, климатичните условия или несигурността около Брексит. Но туризма не трябва да бъде спекулативен бизнес. защото би трябвало тези, които работят там, да бъдат по някакъв начин застраховани срещу фалит на предприятията защото е, би трябвало да е, внимаваме това да не се е, повтори. Трябва да се намери наистина справедлив начин за спасяване на такива фирми. Това е причината, поради която би трябвало да създадем някаква финансова система е, с, е, и да се борим с подобни явления. Стотици семейства е, са. Е, всъщност е, бяха, е, направиха жертви, дадаха жертви е, в, поради неприлагането на тези фондове. Благодаря. Приветствам и 500-те милиона европейски граждани, които следят тези дискусии, които имат интерес от това, което се става сега във всъщност има много причини за този фалит. Основната е, че фирмите не действаха достатъчно почтено и а, всъщност товариха а, разходите на гърба на потребителя. Не е изненадващо, че управлението на такава фирма а, всъщност а, получава а, крупни е, печалби и в е, под формата на е, бонуси, което е абсолютно неприемливо сектора на туризма се отразява много сериозно на много други отрасли, с които е взаимосвързан, генерира сериозен процент от БВП в Европа, така че трябва да развием е, един е, туристически бранш, който е, почива на принципа на честност и почтеност. Томас Кук, фалита на Томас Кук показа колко важен е този бранш за Европа. Трябва да направим ексанте анализ на всички туристически продукти в последствие на този фалит. Сега... Благодаря, господин Бул от независимите. Благодаря. Британците работят много усилено, за да свържат двата края, семействата им да са в сигурност. Годишната вакансия се очаква от всички, всички пестят цяла година за тази годишна вакансия. Затова наистина се чувствам на онези, чието вакансии бяха провалени от фалита на Томас Кук. Това беше огромна фирма с 22 000 служители, 19 милиона а, пътници. Но те фалираха, защото не новаторстваха и не ги отуправляваха добре на директорите се плащаха милиони а, паунди в заплати и бонуси. 150 хиляди души по цял свят не можаха да се приберат и тази а, е, сметка, тези хора да се приберат, а това са 100 милиона паунда, бе платена от нашия данакоплатец. Но защо говорим за това в Европейския парламент? Не се ли бърка прекалено Европейския съюз? А, какви са тези неща? Ако Европейския съюз смята, че трябва да се бърка, то не трябва тогава само данакоплатеца на Обединеното кралство да плати тези пари. Може би Европейския съюз иска в крайна сметка да даде пари, а не само да приказва и да изкашля някой друг а, лев, за да компенсира хората. Благодаря. Сега давам думата на господин Людген от името на НЕП. Госпожо комисар, Томас Кук огромно дружество, говорим за него. Видяхме какви са последиците в моята страна, например, особено що се отнася до безработицата. В Белгия 500 човека а, са засегнати също последствие имаше и за пътниците. Трябва да работим бързо в средносрочен план, в дългосрочен план. Разбира се, на първо място и ви го подчертахте, господин комисар, е важно финансови средства да бъдат заделени и те да бъдат използвани много ефикасно, но и бързо, за да се управляват последиците от този фалит. Социалния фонд, Европейския фонд за глобализацията – но това трябва да стане бързо, защото семействата очакват отговор за обучение, за своята заетост и за бъдещето си. На второ място социалните партньори, особено представителите на работниците, трябва да играят много важна роля на национално и на европейско ниво. Разбира се, национално ниво по националните правила, по управленията на последиците от този фалит, но и разбира се за бъдещето. Тези социални партньори в сектора на туризма трябва да бъдат постоянно свързани в структурата на нови правила, така, щото да можем да се справяме в бъдеще с такива обстоятелства. И най-вече, госпожо председател, скъпи колеги, смятам, че трябва да има много по-силна компетентност на Европейския съюз в сферата на туризма. Това е въздействие за много хора, за много семейства, за развитието на отделните региони. Истинска европейска политика е нужна със, съответна бюджетна, със съответен бюджетен ред, заделен за тази сфера. Благодаря. Господин, госпожа Холмс Жинел, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Палите на Томас Кук имаше сериозни последствия за туристическия бранш в цяла Европа. Затова се радвам, че Европейския парламент обсъжда резолюция, която да отразява не само на засегнатите, а, а изисква от Европейската комисия да действа бързо и кохерентно в подобни ситуации. Така както направи моето регионално правителство на Балиарските острови, където имаше добра координация с правителството на Испания. Работещите в сектора бяха сред най-засегнатите. В подобна ситуация, като с Томат Кук, най-засегнати са работещите, тъй като нямат възможности много да маневрират. Това засяга техните възнаграждения. Освен това, се прекратяват трудовите им договори, което може да има драматични последствия. Те не могат да вържат двата края до края на месеца. Трябва да се има предвид тази уязвимост на работниците и да има възможност те да имат повече участие в подобни случаи на банкрута. Трябва да има повече финансова сигурност. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Рике от групата Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Съдбата на е, фалита на, на Томас Кук е въпрос на е, управление. Е, показва обаче е, как необходимостта от е, съответна е, корекция е, на, на услугите, които се предлагат. Особено в, в е, развлекателния бранш трябва да помислим какви са последствията от този. Първо, е, този дефицит от 300 е, е, милиона всъщност се отрази на възможността да се вземат мерки за предотвратяване на подобни явления. Това се отнася особено сериозно за периферни е, региони на Европа, е, които са с е, особено уязвими с крехки економики. Сега господин Тенант от е, независимите минута, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Основана през 1941 най-старата пътническа агенция Томас Кук беше изключително интересна история за успех в Великобритания. Но какво се случи? Клиентите мигрираха в интернет и тя загуби контрол. Гротескното беше, че прекалено високите заплащания за директите, 47 милиона в бонуси последните 10 години, е, искат да прехвърлят е, това върху Брексит. Тази пропаганда срещу Брексит много се хареса на нашите медии и политици, които искат да останем в Съюза и няма да нужда да се изненадваме. Те економически нищо не разбират. Лейбаристите имам предвид, те казаха, че британското правителство трябва да спаси Томас Кук, като всъщност не разбраха, че дори и депутатите да искат, европейското законодателство би попречило на една такава намеса. Любимият Европейски съюз всъщност е част от проблема, а не част от решението. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Тенант, има син картон, вдигнат от колегата Синовски от ТНП. Син картон означава, че иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли на този въпрос? Да. Благодаря. Европских обчанов. Як европейска може ли да се опитате да обясните как Европейската комисия или Европейския съюз всъщност отговаря за банкрута на Томас Кук? Може ли да ни обясните как ние като Европейски съюз е трябвало да предотвратим вашите сънародници да отидат в Египет или където са искали да отидат. Вашето правителство всъщност е казало на хората да не пътува до тези дестинации, всъщност ги е предупредило не смятате ли, че вашето правителство трябва да носи тази отговорност? Заповядайте за отговор 30 секунда. Благодаря ви. Нещата трябва да бъдат казани ясно. Аз казах, че дори британското правителство или британския парламент да искаше да изпаси Томас Кук, нямаше да може да ги спаси, тъй като има законодателство срещу държавната помощ. А вие това, което се опитвате да направите, е да завъртите нещата и да ги осукате, така че да ги насочите срещу нас. Мисля, че трябва да разберете собственото си законодателство. Нямаше как по това законодателство да се спаси Томас Кук. Благодаря. Господин Уорбърн, НП. Фру Госпожо председател, необходими са действия, за да се укрепи бизнес климата в Европейския съюз, най-вече в сектора на транспорта и туризма. 20 милиона европейци са заети в този сектор. Всеко пето работно място сред младите хора е в този сектор. За това фалит на голяма компания засяга и по-малките компании надолу по веригата, като таксиметрови компании и прочие. Те са сред най-уязвимите, въпреки че проблемът започва от големите фирми. Европейският парламент сега трябва да обърне внимание за, на подобряването на конкурентоспособността на Европа бизнес климата трябва да е много по-добър, отколкото е сега, най-вече за малките и средни предприятия. Трябва да им инвестираме в свързваща Европа инфраструктура и трябва да направим така, че единият пазар да бъде изцяло интегриран. Европейският парламент и най-вече Европейската комисия трябва да направят така, че да се направи нещо по въпроса, защото банкрута на Томас Кук е само симптома. Надявам се, че ще обедините силите си а, с мен и този въпрос ще бъде поставен високо в дневния ред на Европейския съюз. Не можем да чакаме по-добри времена, трябва да действаме незабавно. Благодаря господин Охейли от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тук говорим за един тежък фалит, за фалита на една сериозна фирма. Може да има и други, може да има катастрофи, е, може да има терористични е, действия, всичко това е, може, ни застрашава. Европейския туризъм, в който се звете над 75 милиона души, е един от най-важните клони, но той е особено податлив на различни катастрофи. Въпросът ми е към Европейската комисия, дали те са достатъчно сериозни партньори помежду си, дали те сериозно се отнасят и мислят за тези проблеми, проблеми, защото милиони туристи миналата година в Европа, само в Европа 7,10 милиона е, е, чуждестранни туристи са минали през Европа. Тоест, това е глобален проблем. Европейския съюз има нужда от е, сериозни е, но законодателство и е, стриктни разпоредби. Е, е, бъдещият е, председател на Европейската комисия не спомена обаче нито дума за е, този бранш, за този отрасъл в своите е, изявления пред нас. Трябва ни една наистина по-силна политика в областта на туризма. Благодаря, госпожа Нахтегал от Риньо има думата. Благодаря. Изправила съм се тук, защото колегата ми от Германия а, не можа да пристигне с влака. Стотици пък а, туристи не можаха да стигнат до където бяха тръгнали, но поне колегата ми има резервен вариант, това съм аз и говоря от негово име. Хубаво е пътниците да бъдат добре информирани и по-бързо информирани от въздействието на един такъв фалит. Ние трябва много по-бързо да сме до тях, да знаем какво се гарантира, какво не се гарантира и какво покрива тяхната застраховка. Дори в спешен план, ако нещо се случи, те трябва да могат много бързо да се приберат. Нужни са национални фондове за гаранция, така, щото никой, особено при идващите коледни вакансии, да не се окаже, че не може да се прибере от дома си да отпразнува празниците. Благодаря, господин а, Здеховски. Заповядайте. Я мислим, че тази дискусия... Благодаря. Този дебат сам по себе си е интересен. Британските колеги а, крещят, казвайки, че това е техен проблем, но това е смешно защото Томас Кук обслужва целия свят. Това е най-голямата пътническа агенция, която е основана през 1841 година и нейния фалит засяга много хора. Не става дума само за хора от Обединеното кралство, които са закупили пътувания но и от други страни, които са направили резервации за хотели, ресторанти и прочие. Затова трябва да поставим този въпрос и трябва да кажем на британските ни колеги каква е грешката им, когато гласуваха за напускане. А, ние имаме инструменти да се справим с такъв а, а, проблем. Онези, които ще загубят работните си места, могат да поискат а, помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря госпожа Грабини от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожа комисар. Да, хубаво е, че обсъждаме този е, въпрос. Е, това е една компания, която над 170 години е, функционира сега, е, в която работят милиони и тази туристическа индустрия всъщност генерира значителен процент от БВП на Европейския съюз. Би трябвало в, да има някаква бюджетна линия, някаква рубрика, която да ни да дава възможност за конкретни действия. Дали е аудитирана съответно тази компания, дали, защото това засяга работници, туристи, транспортни служители, насякъде настана хаос вследствие на този фалит, милиарди, загубите възлизат на милиарди. Наистина, вашия анализ е много подробен, но и той трябва да се използва, държавите членки трябва да предприемат съответните действия, защото е, такова е, събитие не трябва да остане без последствия. Сега има думата представител на Риню е, Владен. Ще се затворят страниците на Томас Кук като економическа стратегия економическа трагедия. Хиляди хора ще страдат. Свързани работни места и семействата на тези, които работиха. служителите, работещите за тях ще имат огромни последствия а, и за психичното здраве, и за личното им положение. Но нашите съболезнования няма да им платят найема, нито да им платят сметките. Трябва да дадем възможност за обучение на хората, изправени през безработица. Трябва да дадем подкрепа за онези, които разкриват работни места и нов бизнес, който да замени стария. Трябва и да законодателстваме, така че нито едно дружество така да не се срине от днес за утре, като останат хора по цял свят и не могат да се приберат и това води до големи проблеми. Трябва да приключим и с цифрови единен пазар. Нито един европейски бизнес не трябва да е изправен през сценарий, в който да няма стимул да се дигитализира. Туризма се променя. В Корнуол, откъдето съм избрана, всеки пети работи в туризма. Но ефтините полети, интернет, Airbnb са проблем пред традиционните дружества. Трябва да се създаде необходимата среда, за да защитим а, красивите дестинации в Европа а, и масовия туризъм, който ги заплашва. Благодаря. Благодаря, господин Канев. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като представител на страна, в която туризмът заема огромна част от брутния продукт и от заетостта, съм естествено загрижен и подкрепям всички мерки за подкрепа особено на малкия и среден бизнес на семейния и местен бизнес който се занимава с туризъм. смятам обаче че няколко аспекта на проблема са сериозно подценени включително и от комисията. на първо място не смятаме ли че има опасна свръхконцентрация на пазарен дял в този случай която създава компания твърде голяма за да загине too big to fail? не смятаме ли че съществува опасна вертикална концентрация на туристически услуги която нарушава правилата за конкуренция на европейския съюз? не смятаме ли не на последно място че в случая става дума за модел на туристическа концентрация на услуги и по хоризонтала и по вертикала която освен че застрашава всички потребители сериозно вреди именно на малкия бизнес на семейния бизнес на местния бизнес за модел обречен на фалит. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Винт. Фалита на Томас Хук, на Томас Кук, е всъщност доведе до е, стотици хиляди блокирани туристи. Е, всъщност е, стотици хиляди загубиха работни места от, е, за часове. Често, както и преди, е, тези, които губят, са работещите в Европа. Е, а докато управлението всъщност печели чрез бонуси, а хората губят работни си места, не могат да си платят сметките. Цяла Европа трябва да се получи от е, фалита на Томас Кук. Социалният диалог между, е, управле, между работодателите и работещите трябва да е, се води по начин, който да доведе до избягване на подобни ситуации в бъдеще. Благодаря. Сега Карвайо има думата. Благодаря, госпожо председател. Имаме нужда от доверие от страна на потребителите. Трябва да може да защитаваме и правата на същите. Секторът на туризма е изключително важен за единния пазар, особено що се отнася до разкриване на работни места, както и растеж на БВП. Валитът на Томас Кук оказа своето въздействие върху потребителите, но и върху други сфери в туризма – е, много от районите на Португалия бяха засегнати, много семейства е, ще е, бъдат изложени на голям риск. Изключително важно е комисията държавите членки да гарантират така, щото правилата, които са създадени, се спазват и всички средства, които са заделени, да се използват. Трябва да подготвим и нови мерки, като например защита на пътниците с самолет, така че хората да знаят, че ще бъдат компенсирани за щетите, които са понесли. Трябва да гарантираме също и правилното функциониране на единния пазар, както и защитата правата на потребителите. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Давам думата на Киртън Дарлинг. Благодаря. Когато Томас Кунг е, обяви фалит през септември. Стотици хиляди пътници останаха блокирани, хиляди останаха без работа само в Обединеното кралство. Но този фалит се държи на лошо управление. Управлението на гражданската авиация трябва да бъде поздравено за това, че зачете правата на пътниците, докато Томас Кук не направи нищо. Не защото не можеха да го направих, както чухме от тези, които вече напуснаха заната, а защото не желаяха да го направят. Сега, като имаме предвид вредата за економиката, особено за преработващата индустрия и като се има предвид, че Брекзит на Джонсън тегне над главите ни, ние не трябва да допуснем да се загубят повече работни места и след това да се винят другите за това, както чухме от тази зала днес. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Ститедал. Благодаря, госпожо председател. Банкрутът на Томас Кук наистина засегна работните места на континента. За съжаление, очакваме подобни събития в сектора на туризма, особено имайки предвид климатичните изменения. UBS, както и други в свои доклади, казват, че е, много хора намаляват летенето, тъй като има едно а, е, такова обвинение, че летенето води до замърсяване. В същото време а, е, авиацията не вреди чак толкова много на климата. С времето а, полетите стават все по екологосъобразни. Има много развития, чисто технологични, които водят в тази посока. Ако искаме добри условия за туризъм, то тогава трябва да поставим под въпрос обвиняването на хора, които летят в замърсяване. Трябва да подготвим пътя напред за да може технологията да се развие. Така ще запазим работни места. Благодаря. Давам думата на Гарсия Муньос. Благодаря, госпожо председател. Туризмът е един от най-важните сектори в европейската економика и особено за страна като Испания. Има криза, която засяга много услуги, особено в изолираните региони където свързаността е от особена важност. Ефекта върху европейското е, ниво беше също важно. Бяха загубени много работни места. Това показва, че държавите членки са изправени пред общи предизвикателства и в сектора на туризма което показва, че трябва да се разработи европейска стратегия, която да е обща за Европейския съюз в областта на туризма. Трябва да има механизъм, който да е предпазен а, и да помага на работниците и на пътниците. Комисията трябва да има предвид предложението на парламента за създаването на отделен бюджетен ред за устойчив туризъм. Също да се защитят правата на работниците в случай на фалит. Само така ще можем да направим първите стъпки в тази обща стратегия. Благодаря. Képviselő a néppárt színeiben. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми госпожи и господа, когато втория по големина е, туристически оператор е, фалира, естествено последствията са е, огромни. Те засягат стотици хиляди клиенти. Благодарение на пакетните почивки, в крайна сметка, ние е, действително развиваме много активен туризъм в Европа. Те не са виновни за това, което се случва. Е, в крайна сметка, данакоплаците в Обединеното кралство е, ще плащат всичко в Германия. Има застраховки, но е, 10 милиона няма да могат да покрият всички щети. И за това трябва при всички положения да прегледаме отново директивите и най-вече тяхното изпълнение в държавите членки. Много важно е това, че е, Европейската комисия в крайна сметка отпусна и позволи е, кредити за Кондор, който също е голямо предприятие в туристическата сфера в е, Германия, така че ще могат да бъдат спасени една голяма част от клиентите на Кондор. Благодаря на Европейската комисия за това. Господин Адамович, Госпожо председател, дами и господа, като университетски преподавател по право, мога да кажа, че в Польша и в цял свят съществува нормативна база, която защитава клиентите при загуба на лиценз на туроператорите. Проблемите на Томас Кук ни говорят за това, че имаме нужда за нови инструменти за защита на потребителите в цяла Европа. Тук става дума за трансгранични услуги. Директивата за организираните пътувания ще спечели от това, но ние трябва да поставим акцент върху защита на потребителите, на превозвачите, но също така и на служителите в областта на туризма. Също така е много важно да се осигури извозване на е, туристите. Госпожо председател, госпожо комисар, Гърция е най- втория най-голям пазар за Томас Кука след Томас Кука. 8 милиона туристи посещаваха всяка година Гърция по линия на Томас Кука. Данните показват, че през 2020 година поради фалита на Томас Кук няма да постъпят 1,5 милиарда евро. Нещо, което е голям удар за гръцкия туризъм, съпоставим само с срива на Lehman Brothers. В този случай комисията следва да позволи държавна помощ. Разбира се, ние ще следим какво се случва с тази процедура – и разбира се, по-широкия подход ще включва не само държавна помощ, но също така и данъчни облегчения и може би дори безвъзмезни средства, за да се преодолеят негативните последици от това явление. Разбира се, също така трябва да отчетем спецификата на страните с много голяма туристическия сектор. ако европейският туризъм иска да остане конкурентоспособен, необходима ни е нова стратегия. Трябва по-малко да зависим от туроператорите. Трябва да имаме по-тясно сътрудничество и да наплягаме на качеството, а не количеството. Благодаря ви. И така приключихме с списъка на ораторите. Продължаваме с спонтанни изказвания. Госпожа Лорд е, е, ще вземе първа думата. Госпожа Лорд. Благодаря, госпожа председател. Е, една е, известна голяма туристическа компания в Великобритания е, фалира. Е, Стотици хиляди е, почиващи се оказаха без е, транспорти, без настаняване. Е, в това число и деца. 9000 работни места се закриват в Обединеното кралство. 500 хиляди души е, са засегнати, в това число и много от избирателите в моя избирателен район, в моя регион. Е, е, би трябвало при всички положения да се предприемат е, действия. Това се е, каза и от страна на синдикатите. Изпълнителните директори на Томас Кук направиха максималното, но при всички положения директивата за пакетните почивки не успя да защити потребителите. Ние трябва а, при всички положения да обърнем внимание на защитата на потребителите, защото очевидно се разводнява при изпълнението всичко това, което е записано в директивата по времето на а, Джонсън. Господин Ферейра от Обединената. Сеньора комисаря Томаш Кук каил кол Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. 22 000 служители на Томас Кук загубиха работните си места. Много хотели също така пострадаха. Фалита на Томас Кук говори за проблемите, които възникват при огромната конкуренция в този сектор много малки и средни предприятия трудно оцеляват. В този сектор има много несигурност за работещите. От друга страна, многонационалните предприятия реализират огромни печалби. Заедно с това виждаме, че потребителите са в неизгодно положение. Трябва да предприемем мерки фалита на Томас Кук ще има сериозен, сериозно отражение върху туристическия сектор в Португалия, Алгарв, например. Но ние трябва да предприеме мерки, които да осигуряват защита във всички сектори. Благодаря. Стигаме до края на списъка госпожа Тайсън от името на Европейската комисия. Микрофон да, госпожо председател, почитаеми депутати, този дебат показа, че фалитът на Томас Кук има много причини и затова е необходим един многоаспектен подход за предотвратяване на подобни фалити и предотвратяване на подобни явления в бъдеще. А също така, разбира се, за да могат да се преодолят последиците. Фалитът на Томас Кук се разглежда в контекста на директивата за пакетни пътувания. Разбира се, комисията ще анализира възможностите, предложени от законодателството. Вашия дебат е важен принос за този процес. Много от вас поискаха да се въведе конкретна стратегия в областта на туризма. Това е един нов мандат за нас да анализираме това искане и наистина да обмислим една нова европейска стратегия за туризма, като, както и да включим туризма в хоризонталната ни политика. В рамките на предложението на тази комисията за нова многогодишна финансова рамка се предвиждат различни финансови механизми, като InvestEU, Хоризонта Европа, Творческа Европа и много други. И всички те отразяват желанието да се включат инвестицията, насочвани към туризма в програмите за финансиране на Европейския съюз. Тези механизми и програми за финансиране имат смисъл, защото туризмът е взаимно свързан с другите сфери на политиката. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, почитаеми депутати. A Thomas Cook csoport csődjének hatásairól szóló vitát akkor ezzel lezárom. Фалитът на предприятието Томас Кук бе предмет на тази дискусия, която приключи. В е, четвъртък ще гласуваме. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията относно опасността от насилнически екстремизъм на крайната десница е, в контекста на последните събития в Хале, Германия. Преди да преминем към разисквания, бих искала да ви обърна внимание, че е, в процедурата синя карта и е, в процедурата спонтанни изказвания ще трябва да заявите желание за изказване чрез апаратурата пред вас. Благодаря ви. Господин Кинг ще получи пръв думата от името на Европейската комисия. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, много важен и много навременен дебат ще проведем тази вечер. Събитията в Хале, е, Германия, показаха колко голяма е опасността от насилнически екстремизъм. И в този конкретен случай става дума за е, насилие е, спрямо еврейската общност, подобно на събитията в Кристчерч. Ние сме заедно с жертвите, заедно с техните семейства в тези дни. На европейско равнище и във всяка държава член трябва да се увеличат усилията в борбата срещу това предизвикателство, насилническия екстремизъм, всъщност е тероризъм. Не става дума само за джихадизъм, за десен или ляв екстремизъм, расизъм, антисемитизъм са антидемократични по своя дух, по своя характер. Те са антиевропейски. Е, имаше случаи на убийства от е, британски патриоти е, в Обединеното кралство, отново продиктувано от антисемитски настроения. Комисията приветства инициативата на председателството да насочим вниманието си към тези проблеми тези проблеми на 18 октомври бяха засегнати и по време на съвета на държавните и правителствените ръководители. Комисията ще подкрепи при всички положения инициативите на Европейския парламент насилническия екстремизъм, антисемитизмът, е, независимо от това от коя посока идва той, крайно десен или крайно е, ляв, е, джихадистския екстремизъм, са всъщност приоритет в борбата срещу насилието. Ние обявяваме нашата готовност да се борим срещу насилническия екстремизъм, особено този, който е, е продиктуван от крайно десни е, радикални настроения и смятаме, че трябва да се подготвим е, много добре за тази битка в редица сфери. Първо, нуждаем се от много повече е, персонал и е, средства, за да се борим ефективно срещу е, тази опасност онлайн, срещу слабото на омразата през 2016 година а, с, а, започна тази битка в интернет и а, междувременно процента на отстраненото екстремистско съдържание е 72% но това все още не е достатъчно. Естествено, е, циркулирането на подобно съдържание се увеличава също невероятно много. В рамките на нашите платформи ние ще засилим сътрудничеството с е, интернет форумите. Е, форумът МЕД обяви война на крайния, е, на крайно десния екстремизъм, е, склонен към насилие, е, в, и го превърна в основен приоритет за платформата. 200 е, хиляди с е, видеоматериалите, които се намират е, в интернет и които трябва да бъдат атакувани много сериозно, от които трябва да бъдат блокирани, за да има успех. Благодаря предварително за сътрудничеството. В рамките на Европол е, европейските държави е, работят е, съвместно. Има достатъчно средства за по-ефективна борба, за което призовава вашия парламент. 350 са социалните платформи в интернет, които обявиха желание да се борят срещу терористично съдържание, особено когато става дума за крайно десен насилнически екстремизъм. Като са законодател, съветът, парламентът, а също и комисията ще се борят срещу екстремистското съдържание в интернет. Ние трябва да пречупим цялата тази мрежа, за да спасим много животи. Нека да предприемем мерки срещу разпространението онлайн, като започнем първо с предаването на живо, като заедно с това проявяваме спазване на изискванията за права. Заплахата за екстремизма фигурира в стратегическата ориентация за координиран подход към недопускане на радикализация. Тук това предполага да се помогнат на правителствата да разработят планове за действия за противодействие на агресивния десен екстремизъм. Също така комисията ще подпомага и местните власти в противодействието им на екстремизма след конференцията, която организирахме с Комитета на регионите в началото на тази година. Комисията подкрепя пилотна група от общини, които искат да изградят мрежа за противодействие на екстремизма и радикализацията. На трето място и държавите членки посочиха това, трябва да подпомагаме нашите съседи в усилията им да се преборят срещу екстремизма, особено нашите партньори в Западните Балкани. Съвместният план за действие за подписан миналата година обхваща политиката за борба срещу тероризма, в също и превенция на всички форми на радикализъм и екстремизъм. За изпълнение на този план комисията е, разработва споразумение с отделните държави членки, в това число разработване на мерки за противодействие на всички форми на екстремизма. Госпожо председател, ние ще продължим да работим във всички тези области в тясно взаимодействие с партньорите, разбира се, партньорите ни тук в парламента. Благодаря ви. Думата има колегата Штатлер. Благодаря, е, госпожо председател, господин комисар. Е, по време на австрийското председателство ние приехме успешно една декларация на съвета за борба срещу антисемитизма. И всички държави членки е, решиха, че трябва да работят по тази декларация и да разработят програми заедно с еврейските общности през ноември приехме един документ, който се основава на проучване, направено сред евреите в Европейския съюз. 11 000 участваха активно в отговора на въпросите. Резултатът, те се чувстват все по-застрашени. Никой не се чувства в безопасност. И точно на Йон Кипур, в деня на помирението, един атентатор успя да убие и да рани немалко хора и в крайна сметка, макар че не успя с начинанието си да убие няколко десетки евреи в синагогата, е достатъчно и това, че има немалко жертви и че има очевидно омраза срещу евреите. В Австрия се наблюдават същите явления. Какво можем да кажем? Случаят в Хале не бива да се повтаря и отговорни за това са всички държави членки. Господин Къстър от Социалисти и Демократи ще говори сега. Госпожо председател, скъпи колеги, един а, нацист, един терорист в Хале а, извърши атентат срещу синагогата. А, уби хора, които а, са били наблизо. Евреите са а, в а, непрекъснат страх. И в моя регион, и в моята община. А, хората, които са от еврейската общност, непрекъснато се сблъскват с омраза. Имаше и други нападения в последните месеци и години. Когато погледнем кварталите на германските градове, ще установим, че има не малко а, а, хора, които а, всъщност страдат от това, че са евреи. Един студент, който а, защитаваше а, своята а, дипломна работа, а, в крайна сметка а, трябваше да чуе гласове от залата. Ти си еврей, спри да говориш има немалко симпатизанти на атентатора от Хале. И всички тези симпатизанти, които непрекъснато пълнят интернет с антисемитски изказвания, трябва да бъдат преследвани от властите в Германия. Става дума за системно явление. Атентаторът от Хале не е един единствен човек трябва при всички положения да си дадем сметка, че альтернатива за Германия подстрекава подобни настроения. Нападенията срещу евреите са нападение срещу демокрацията и ние всички трябва категорично да се обявим против това ужасно явление. Благодаря ви. Госпожа Беа от Обнови Европа има думата госпожо председател, господин комисар. Кадрите от Хале а, е, и от други места в Европа а, е, ни а, е, показват, че антисемитизмът отдавна вече битува в Европа и очевидно се увеличава. Ние омалуважавахме много често проявите на антисемитизъм. Е, понякога е, смятахме, че това е, така да се каже, е, проява единствено на недоволство от страна на някои граждани срещу някои крайни настроения в еврейските общности. Но съгласно данните на Евробарометър, настроенията се увеличават. Да, нападението в Хале на Йон Кипур в крайна сметка постави редица въпроси в Германия. Защо трябва да има повече е, полиция около синагогите? Защо трябва да ги защитаваме по-добре? Е, редица въпроси свързани с персонала, но е, и с действията на компетентните органи. Въпросът е как възпитаваме нашите ученици, как възпитаваме хората, как реагираме на явленията на, и проявленията на антисемитизъм. Трябва ли да се стигне до там, че всички евреи да напуснат Европа? евреите също би трябвало да тематизират е, е, тази опасност. Трябва да има превенция. Младите хора трябва да се справят и с е, опасността в цифровото пространство. Има редица фундации и редица организации в рамките на еврейските общности, които трябва да бъдат мобилизирани в по-голяма степен и да работят заедно с компетентните органи, за да защитим нашата европейска общност, за да защитим нашите ценности всякакви насилия, всякакъв екстремизъм, независимо дали от дясно или от ляво, засяга основните ценности на Европейския съюз. Ние трябва да бъдем активни, енергични и да покажем граждански ангажимент, да мобилизираме гражданите така както и да мобилизираме всички тук в Европейския парламент. Uh Госпожа Кавацини от Зелените има думата. Уважаема госпожо председател, госпожо, е, господин комисар, уважаеми е, колеги, е, Ужасяващо е това, което се случи в Хале. Двама души бяха убити, двама ранени оцеляха. Атентаторът е действа от омраза срещу евреите, срещу мигрантите и то в центъра на Европа. Трябва съвсем ясно да кажем, че това нападение е антисемистско, то е, е расистско, то е насочено срещу нашите европейски ценности. Атентаторът не е сам. В Кемниц имаше подобни събития. Е, Салвини е, говореше е, така, че всъщност подбуждаше ксенофобия. Валтер Любке бе убит и сега атентатът в Хале. И тук, в този парламент, трябва на всяка цена да спрем всякакви опити да се създават настроения срещу мълцинствата, защото е, десните екстремисти, склонни към насилие, не се спират пред нищо. Те са, е, в крайна сметка, е, политическата ръка на екстремиса, на антисемитизма трябва да се обявим решително срещу всички проявления на антисемитизма и расизма. Чрез образование, чрез наказания, чрез е, редица мерки, е, които са насочени срещу десния екстремизъм. Е, и тук от страна на Европейската комисия трябва много по-категорично да се борим срещу антисемитизма. Нашите разузнавателни органи, нашите наказателно-правни е, органи трябва при всички положения да бъдат много по-активни. Трябва да засилим демократическите сили е, и е, да се обявим категорично на улицата, в парламента, у дома, срещу всякакви екстремистски и антисемитистски изказвания. Трябва да защитим нашите ценности. Благодаря. Господин Мойтен ще говори сега от идентичност и демокрация. Отвратително престъпление на един противен психопат. Уби двама души, рани двама души, но те ще да бъдат много повече, ако беше влязъл в синагогата. Атентаторът от Хале е убиец. Той е срещу всичко това, което ние защитаваме. С всички средства на правовата държава трябва да се борим срещу подобни хора и подобни настроения и прояви на насилие. Държавата всъщност трябва да води борба срещу антисемитизма и срещу расизма. Няма значение дали е ляв, дали е десен. Но нашата държава на практика се оказа безпомощна и бездействаща. Евреите в синагогата в Хале бяха без защита. Една здрава врата на синагогата предотврати кръвопролитие истинско клане. И така, моята партия осъжда това, което се случва и което се случи в Хале. В никакъв случай не бива да търпим подстрекателство, не бива да търпим антисемитизми, антисемитски изказвания. И трябва да ви кажа, че антисемитизма, настроенията срещу Израел най-често всъщност идват от ляво, справедливо, защото вие сте тези, които в крайна сметка от, отхвърлихте забраната на Хизбола. Вие сте тези, които а, а, поддържате и финансирате Хамас, една терористична организация. Вие говорите сега за, за борба срещу антисемитизма. Ако а, вие а, ръководите някой ден държавата и управлявате, е, евреите няма да бъдат защитени. Ако ние обаче можем да управляваме, тогава ще защитим надежно всички евреи, ще защитим и достоинството на държавата Израел. Не бива в никакъв случай да се търпят подобни прояви. Те са отвратителни, те са нечовешки. Съжалявам, колеги. но за по време на изказванията от името на политическите групи не може да има въпрос с син Сега думата има колегата Буксаде Вилалба. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, моята делегация и моята политическа група винаги сме заклеймявали антисемитизми сме били сред първите. За разлика от някои други групи в този парламент, ние сме срещу всеки вид дискриминация, било то по етнически происход, пол или религия. Ние вярваме в достоинството на личността, а не в колективни борби а не в различни колективни борби, които толкова харесват на партии, извинете, на партии с социал-демократическо окраско ние се опасявахме и бяхме прави, защото виждаме как левицата използва един дебат върху една трагедия в една синагога в Германия, за да упражнява своите умения в заклемяването на всички, които не са съгласни с социалистите и левите. Вие говорите за крайно десен екстремизъм и насилие. Защо не заклемявате като нас всеки един екстремизъм, всяко едно насилие и точка? Защо като сте с такова морално превъзходство не се разходите из някой квартал, в който цари ислямския закон и жените не смеят да излязат от къщи? Защо в Германия представител на правителството препоръчва на евреите да не излизат на улиците с кипа на главата в Унгария и Полша? На никого не му се е налагало да прави това, да й отправя подобни предупреждения. Нека не забравяме за Барселона, която се превърна в бура с барута заради насилието на сепаратистите. Благодаря ви. Благодаря, колега. Госпожа Мишел, от името на Обединената левица има думата. Госпожо председател, госпожи и господа, големият проблем в Германия е, че Аушвиц се превръща в мерило за евреите. Всичко, което, така да се каже, е по-малко лошо от Аушвиц, можеше да минава, търпеше се и а, в крайна сметка Ричард Шнайдер а, а, в Дицайт написа, че всичко това, което се случи в Хале, в крайна сметка е проява на същите настроения, които доведоха до Аушвици. В някои случаи е, е, някои от политиците, е, включително и по повод на Хале, говорят за трагичен инцидент. След всичко това, което се случи в Париж, в Брюксел, в редица градове в Германия, говорим за единични извършители. И днес имаше нападение срещу една джамия в е, Дортмунд. И когато политиците говорят е, за бързи е, мерки, трябва да си дадат сметка, че всъщност десетилетия наред не вършихме нищо. В продължение на десетилетия ние показахме, че сме безпомощни, че ние е, всъщност е, не направихме необходимото. Е,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 не от днес е, е настроението, което доведе до е, нападението в Хале. Антисемитизм е, от дясно се дължи на много причини. На това, че е, десния е, екстремизъм е, показва незачитане на другия. Е, насилието в, по улиците, насмешките, подигравките разяждат нашата демокрация, господин Мойтен. И всичко това трябва действително да бъде в целите на образованието, не само борба в интернет. Демокрация, интеграция, всичко това е всъщност част от инструментариума, който трябва да използваме и дължим на жертвите от Хале. Колегата Лагош, независим. Please use your mic. Моля, включете си микрофона. Преводачите не ви чуват. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че това, което се случи преди няколко дни, трябва да бъде осъдено. Не разполагам с много време, но нека не забравяме, че ако една религиозна група е ако има една религиозна група, която е подложена на преследване, това са християните. И защо говорим всички тези неща тук в Европейския парламент, когато неодавна обсъждахме резолюция за онова, което се случва с християните в Африка. Нека не забравяме това, защото според Fox News християните са онези, които са най-преследвани. И има новини, които не би трябвало да бъдат успорвани. Срещу християни е имало 587 нападения. Никой не ги спомена във Франция 367 християнски църкви са били нападнати и никой не говори за това. Е защо говорим за антисемитизъм, а не говорим за християнството? Защото това са все неща, които се случват. Е, вие говорите, обсъждате тези проблеми, само че Обръщайте внимание на това, което се случва. Да, има неща, които трябва да бъдат осъждани, само че се случват и други неща, за които не бива да мълчим. Що се отнася до екстремистската агресия, в моята страна, според Еврипол, на 22 юни 2018 година на първо място бяха левите терористи. Нека не забравяме това. Благодаря, колега. Госпожа Ниблер от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря за тази дискусия, която водим днес за екстремизма и антисемитизма в Европа. Преди две седмици се случи ужасяващото нападение в Хале. Двама души умряха. Е, трябва да направим всичко възможно, за да защитим живота на еврейската общност в Германия, но не само в Германия, във всички държави членки. Антисемитизма, скъпи колеги, се е, простира из целия Европейски съюз. Е, многократно се оскверняват гробища, еврейски гробища е, виждаме е, е, хора по улиците, които се поздравяват с поздрава на нацистите, които викат и издигат нацистски лозунги. Тук председателката на еврейската организация в Европа говори за антисемитизма не само в Германия, но и навсякъде другаде в Европа. Антисемитизъм, който кара евреите да живеят в страх и да не се чувстват добре никъде из нашите държави. Е, след като е, нашите еврейски съграждани не се чувстват сигурни, след като живеят в страх, е, значи сме <laughs> Не сме успяли в е, желанието си да ги приобщим към нас и те да бъдат е, спокойни и доволни граждани на нашето общество. Трябва да водим по-активно борбата в интернет, е, трябва да водим и по-активна борба срещу партиите, организациите, които подтикват и подстрекават към екстремизъм и антисемитизъм. Да, господин Мойтен казва, че е, подобни проявления от ляво и от дясно трябва да са са в центъра на борбата. Но когато а, а, говорим за Хале, трябва да го наречем позорно събитие, позорно явление, а, а очевидно не сме се справили до сега добре. Något е ruttet си Европа. Благодаря ви, госпожо председател. Има нещо гнило в Европа. Антисемитизмът се разпространява и напред в много държави в Европа. Наблюдаваме все повече насилие и тероризъм от десният екстремисти. И това е защото все повече се възприема тази политика като нещо нормално. Дори тук в парламента има хора, които споделят тези възгледи. Както вие казахте, словесното насилие се превръща в физическо. Терористичният акт в Халеб беше терористично нападение срещу нашата демокрация като цяло. Насилието и тероризма от крайната десница не са ново явление в Европа. Видяхме какво се случи през 80-та година в Барселона, видяхме това и в Нова Зеландия. Видяхме Европа в руини в резултат от това, че бяха дошли на власт крайните десни. Ние знаем, че полицията определя като най-бързо нарастваща заплаха десните екстремисти. Дори Европол казва, че броят арести за крайно десни прояви на насилие нараства многократно. Наблюдаваме едно и също нещо, само с малки различия. Виждаме, че има хора, които нападат всеки, който не е съгласен с тях, било то жени, мигранти или е- евреи. Европа трябва да се изправи срещу това явление. Трябва да осъди престъпленията, подклаждане от е, омраза. Трябва също да отчетем, че се извършват много повече престъпления, отколкото тези, които, за които се сигнализира. Трябва да се противопоставяме на омразата. Можем да спрем а, тази тенденция към нарастващо насилие и да създадем по-добра Европа. Благодаря. Следва колегата Кърнер от Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, в Хале е, и в Европа изобщо е, своеволно се, умират, се убиват много хора от екстремисти, от антисемити. В Германия някои казват дайте да забраним компютърните игри и други казват дайте да спрем ползването на интернет и така нататък или да ограничим нещата там. Повече полицейско присъствие е, би могло да предотврати подобни явления и за това трябва да се подготви не само персонал, но и е, сътрудничество между полицейските органи е, трябва да бъде по-тясно. И в крайна сметка евреите не се чувстват е, е, сигурни. Срамувам се от това. Не само в Германия наблюдаваме този страх и несигурност, а и в цяла Европа. Трябва е, да си дадем сметка, че не става дума за омраза изобщо срещу другите, срещу миграцията, срещу чужденците. Да, има тази омраза, но данните на Федералната криминална криминална служба показват, че 55 са всъщност престъпленията, свързани с ксенофобски настроения. Става дума за антисемитизъм, на който ние трябва да се противопоставим активно, госпожи и господа. Госпожа Кунке. Благодаря, госпожо председател. Омразата срещу евреите е навсякъде. Тя и тук. А вълкът дори и да се. И дори и в а, агнешка козина си остава вълк. А, атентата в Хауле е израз на екстремизма и всички ние трябва да се срамуваме. Много от нас обаче не са изненадани. Готовността да защитим онези, които имат правото да живеят както желаят при свобода, всъщност са лишени от тази свобода и тази свобода не им беше осигурена в Хале. Ние трябва да спрем десния екстремизъм. Трябва да инвестираме в превентивни мерки които да не допуснат извършването на такива отвратителни действия. Призоваваме комисията да продължи да призовава държавите членки да извършва повече превентивна дейност. Благодаря, казва председателката. Сега ще чуем колегата Хакарайнен. Госпожо председател, всички крайни екстремистски движения са заплаха за сигурността. В момента заклеймяваме само крайно десните. Защо така? Не може ли Европейския съюз да погледне истината в очите? Има статистически данни, които показват, че насилието от крайно левите ислам, са основна заплаха за Европа. И отново евреите са жертва. Дори налага им се да напуснат някои държави. Ислямизмът с прилага насилие основната заплаха за тях, а това всъщност е последица от неконтролираната миграция. Еврейския народ заслужава цялата ни подкрепа. Защо и изобщо трябва да се занимаваме с подобна тема в пленарната зала – Вървим по един опасен път, посвещавайки времето си на заклемяването само на един вид екстремизъм. Благодаря, госпожо председател. Това, което се случи в Хале, показва много ясно мащаба на този антисемитски позор не само в Германия, но и във Франция. Нито в Париж, нито в Берлин евреите не могат да се чувстват сигурни. Не казвайте, че това е едно и също. Нека да напомним уби... убийството, извършено а, срещу участници в съпротивата. Ние и свидетели сме на радикализация и наляво, и надясно в Германия. Се спъва академичната свобода, от което пострада и колегата Бернт Лук. Във Франция се злоупотребява с, с правото, както видяхме при жълтите жилетки. Франс Тимерманс ни успокоява, защото а, ни казва, че не искаме да водим а, а, дебат срещу сексуалното образование. Благодаря, госпожо председател. Крайната десница е една много застрашителна реалност, но има нещо не по-малко плашещо. Това са целите на крайната десница и възприемането на принципите на крайната десница от големите партии. Това се случва в Канталуния, в Испания, във Франция. Подобни принципи стават предлог за урязване на свободите, на економическото благосостояние на хората. Застрашава се демокрацията. А демокрацията, както знаем, е била отстоявана и защитавана от антифашизма. Затова не е толкова важно да извадим останките на Франко от долината на загиналите. Не, трябва да извадим от нашия политически живот всичките принципи на крайната десница, независимо от това как се наричат съответните партии. Но пасаран. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Fox eine Minute. Госпожа Фокс. атентата в Хале е ужасяващ. Позорно е това, че толкова много еврейски институции имат нужда от полицейска защита. Само, че нека не разсъждаваме елементарно. Нези, които казват, че антисемитизма е само в крайната десница. Само, че в Великобритания има много антисемитизъм при левицата. Това е. Не го казвам за да си отмъстя на левицата. Просто трябва да бъдем честни. Освен това е много привлекателно да преследваме, да извършваме преследване, когато има подобни атаки. Само нека да няма призиви за ограничаване на свободата на словото. Е, Европейския съюз настоява за, за ограничаване на свободата, но не това е пътя. Не дейте да обвинявате в език на омразата у нези, които а, е, не са съгласни с вас. Онези, които наричате с такива имена, всъщност обичат свободата и се борят срещу всички форми на расизъм и екстреметизъм. Следващият е господин Захарлеюс от НП. Благодаря. Благодаря и за този дебат. Той е наистина своевременен и ни позволява да разгледаме тези престъпления. И да помислим за жертвите. И когато погледнем към жертвите отново, виждаме, че всъщност антисемитизма и образата към евреите са корената на тези криминални изяви. Обаче и крайната десница, и крайната левица, екстремизът свързан с тях, с джихадизма, с ислямизма, всички те правят антисемитизма свое общо дело – ухулването на евреите, представянето на Холокоста като нещо незначително подхранват тази огромна заплаха. Мълчанието винаги е било най-добрия съюзник на антисемитизма. Знаем тези фрази. Ми ние нищо не знаехме, нищо не чухме, нищо не видяхме. Обаче сега да, знаем, чуваме, виждаме. И виждаме това, че този рак напредва в Европа. Антисемитизма напредва. И позволяваме, колеги, този антисемитизъм да се шири безпрепятствано. Позволете ми, колеги, да подчертая в този момент, че в Испания благодарение на инициативата на Народната партия през последните години над 31 000 сефарадски евреи получиха е, испанско гражданство като наследници на евреите, които са били прокудени от Испания през 1492 година. Благодаря ви за вниманието. Шановна пани Przewodnicząca! Госпожо председател, в хода на този дебат чухме за чухме много неприятни неща. В моята страна имаше концентрационни лагери. Когато наричаме когато палим синагоги или джами, всъщност ние нападаме беззащитни хора – Това е същото, като и да се подпали жилище на търсещи обежище. Унези, които тровят нашето общество, са представени и тук в парламента. Това са онези, които говорят за зона свободна от ЛГБТИ. Знаем, че кмет в Полша беше убит заради своите убеждения. Неговата вдовица настоява да се сложи край на преследванията на мигранти. Никой не обръща внимание на тези призиви. Ние обаче не можем да забравим това, което се случи там. Аз призовавам за солидарност, за да не се възприема като нещо нормално омразата. нека наричаме нещата с истинските им имена – нещата трябва да бъдат наречени с истинските им имена, преди да, за да не допуснем трагедията от миналото. Благодаря, госпожа Фаран. Преди две седмици един мъж откри огън в Хале. Това беше антитерористичен акт в деня на Йом Кипур. Той предаваше на живо своят атентат в продължение на 35 минути. Той беше видян от стотици хиляди. Помните какво се случи в Крайсчърч. Ние призоваваме за бързи ефективни действия за европейска нормативна база и да приключим трилога за онлайн съдържанието. Също така имаме код на поведение за радио, за електронните медии, но това не е достатъчно. Интернет не бива да се използва за пропагандиране на екстремистски убеждения. Е, ние не познаваме своята история. Всеки десети млад европеец не познава Холокоста и по този и по този начин те са по-податливи на влиянието, което идва от интернет. Благодаря колегата Лагодински от името на Зелените. От а, дни е, хората говорят за случилото се в Хале, говорят а, срещу, един срещу друг, а, говорят така, че не се изсушват. Десницата се държи така, сякаш нищо не се е случило, сякаш е, Холокост е част от историята, е, забравен отдавна. Е, и същевременно е необходимо да напомняме непрекъснато. Аз самият като германец, като член на еврейската общност, като европеец се срамувам от случилото се и от поведението на политическите сили този е, акт е продиктуван от крайно десни настроения, но и левицата трябва да направи нещо. Е, трябва да направи е, много повече, не само да сочи с пръст към десницата. Много ще говорим, очевидно. Дали става дума за геймери, за интернет ползватели или за някой друг, които едва ли не са вече заподозрени. Не. Всички ние сме, може би, невиновни, но ние всички сме отговорни. Трябва да се говори съвсем ясно. Трябва да се говори и за нашето поведение поведение. Трябва да се говори за поведението на приятелите и на колегите на тези, които ни заобикалят. И трябва при всички положения да подсигурим е, неправителствените организации, които се борят срещу екстремизма и антисемитизма. И трябва да се инвестира повече в всички онези, не само еврейски, но и нееврейски институции и организации, които е, навсякъде в Европа се борят активно срещу подобни настроения и явления. И е, трябва на всяка цена и новият състав на комисията да покаже, че основният приоритет на комисията е борбата срещу антисемитизма. Координаторът на борбата срещу а, а, антисемитизма всъщност би трябвало при всички положения да заеме достойно място, включително и в комисията на госпожа Фондерлайн. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Атентатът на 9 октомври срещу синагогата в Хале говори още един път за връщането на антисемитизма в Европа и при това от няколко години. ние, хубаво е да обърне внимание на причините за антисемитизма. Да, това е терористичен акт, тези атентати обаче се извършват от терористи от арабско-мисюлмански происход, както беше посочено и Консултивния комитет по правата на човека. В Франция имената хиперкашер говорят за смъртоносните насилие на мисюлмански екстремизъм. Екстремизмът на много държави в всъщност е нещо, на което не обръща внимание. Ако искаме да се преборим е, срещу антисемитизма, трябва да затворим бързо всички салафистски джами в Европа и да се сложи край на осъждането на Израел и, в, и да се сложи край на все по-агресивните действия на крайната левица. Колегата Ройсен. Благодаря, господин госпожо председател, госпожо, господин комисар. Коварното нападение срещу синагогата в Хале, точно на Йонки Кипур, е, показа съвсем ясно едно. Антисемитизмът живее и през 2019 и става все по-силен. Нещо повече, цифрите показват ужасяващо увеличение на броя на нападенията и инцидентите. Антисемитизмът е многоглаво чудовище, с което очевидно трудно се справяме. Призовавам призоваваме е, Европейската комисия да превърне борбата срещу това явление в основен приоритет. Подгответе повече специалисти и финансови средства за така необходимата координация между държавите, които трябва да наказват антисемитизма много по-сурово. Не можем да си позволим повече бездействие. Благодаря. Госпожа Рего за зелените. Sí, gracias. Благодаря ви. Няма съмнение, че има един много дълъг списък на жертвите. Знаем за непрекъснатите нападения на улиците. Например, в Барселона съвсем наскоро една банда от крайно десни младежи преби младежа. Виждаме, че Става дума за един продукт, един резултат на безотговорност. И тези, които не искат да поемат отговорност, за сметка на това обвиняват тези, които не са съгласни с тях. Това са хора, които оправдават насилието срещу жените, които оправдават насилието срещу представителите на общността ЛГБТИ, онези, които оправдават насилието срещу мигрантите. Необходимо е да осъдим безотговорността не само на онези, които извършат престъпления, но и онези, които позволяват това да се случи. Това е заплаха за нашия начин на живот. Това е просто ксенофобия. И тук в парламента трябва да помним какво се е казало за антифашизма в Испания по време на гражданската война. За антифашизма не се обсъждат, не се водят дебати, той се осъжда. Ще приемете ли синя карта? Въпрос от колегата. No, it was a blue no, Имаше синя карта. Вие използвахте процедура за синя карта, но ако това не е тази процедура, продължаваме с дебата. И така, давам думата на колегата Форман. Една минута. Има. Има синя карта. Има синя карта. Добре. Колегата прие въпрос. Много ви благодаря. Просто си мисля, че е много интересно да чуя изявление като вашето, като един гей чернокож мъж. Вие ме заклемихте като нацист, расист и хомофоб. Не смятате ли, че това е лицемерно от ваша страна? Вие провеждате разделителни линии. Вие твърдите, че това определя Европа. А не създавате ли вие омраза, омраза вие във вашата част на пленарната зала? Просто погледнете се, помислете какво казвате, помислете какъв език използвате, защото езикът, който използвате, когато истинските нацисти дойдат на власт, истинските расисти дойдат на власт, вие няма да може да ги разпознаете. Имате 30 секунди за отговор, заповядайте. Това няма нищо общо с отделните личности. Става дума за политически позиции. И това, което предлагат много от вашите ви колеги, е свързано с нарушаване на човешките права и поставяне в сложна позиция на много други хора. Излагането им на опасност трябва да се прокарат политически линии. Не става дума за отделни политичес... за отделни личности, извинете. Моите лични обстоятелства също ми е позволяват да правя определени изявления, но човешките права трябва да бъдат отстоявани. Нека да обясня още веднъж. Е, е, имате 30 секунди е, за въпрос по синята карта и след това 30 секунди за отговор. Така и така а, а, имаме малко време, ще трябва да се съобразявате с регламента. А сега а, продължаваме. Ако правилно съм ви разбрал и ако преводачите правилно са превели това, което е казано, е, че ние тук в залата също разпространяваме антисемитска пропаганда. Тогава не съм съгласен и трябва да накажете тези, които говорят по този начин. Вашите вашите възражения ще бъдат включени в протокола и тогава ще можете да ги тематизирате. Колегата Вандален, моля. Господин Вандален, извинете ме, колегата Форман е, в никакъв случай не бива да бъде прескочен. Той е, е преди вас, така че независимият колега Форман има думата. В момент, в който убият стреляш се срещу вратата на синагогата в Хале, аз бях пред своята е, пред своята синагога с е, е, специална жилетка. Ние, евреите, се защитаваме срещу атентати само две поколения след Холокоста. Антисемитизмът е петно върху нашето общество, но той е и предупредителен звънец. Но каква е причината за възхода му? Расизмът и екстремизма се бележат подем, когато хората са недоволни от економиката. Аз се присъединих към партията Брексит не беше заради суверенитет или демокрацията, защото смятам, че Европа е тръгнала по опасен път. Това е нефункционалната и вредна европейска валута и а, имаме много крайна Европа и наляво, и в ляво, и в дясно. Може би това е, може би последната ми реч в този парламент – но трябва да има партньорство между независими нации, които а, дават воля на мечтите на хората, които представляват. И сега вече колегата Фандален от НП. Е, минута и 30 секунди. Е, е, през лятото излезе един доклад за основните права. И там е записано, че антисемитизма много бързо се разраства. За 12 месеца всъщност в Европейския съюз се зачистиха нападенията. И много често чуваме същото, което чуваме и по отношение на мигрантите, е, е, насочено срещу евреите. Махнете се от Европа. Цифрите действително са ужасяващи, отчаиващи. Говорим за демократични правови държави. Е, Европейската комисия трябва при всички положения да превърне е, темата в основен приоритет за себе си. Държавите членки трябва да гарантират е, сигурността на еврейската общност е, и да се спре с омразата и враждебността спрямо тези хора. Антисемитизъм, Холокост трябва да останат назад в историята на Европа. Новата Европейска комисия трябва да превърне превърне в основен а, е, е, свой приоритет антисемитизма и европейският е, координатор срещу антисемитизма трябва да вземе една особено важна роля в европейските институции. В никакъв случай не бива да допускаме повече омраза срещу евреите. Колегата Лорд за социалисти и демократи. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да изразя моето съболезнование на всички, които са пострадали в резултат от нападенията срещу синагогата в Хайле, най-вече на близките на двамата убити. Знам, че целият Европейски е, парламент мисли за тези хора сега. Терористичното нападение в Хале е поредната ужасяваща атака срещу еврейската общност. Заплахата от антисемитизъм, за съжаление, нараства в Европа. В Франция се наблюдава 42% увеличение, 60% в Германия, 10% в Обединеното кралство. Това е най-високия показател в Обединеното кралство, откакто започнаха да се регистрират тези престъпления през 1984 година. И също така виждаме, че се увеличава броя на нападенията от крайните десни екстремисти. Аз представлявам евреите, които живеят в моя избирателен район. И знам, че не трябва да се успокояваме. Трябва да водим междукултурен диалог и да не допускаме никаква толерантност към антисемитски изказвания и действия. Аз се гордея с това, че оглавявам еврейско-мусулмански форум – Мирното развитие, основано върху човешките права, демокрацията, плурализма, това са били и винаги трябва да бъдат основите на Европа. Трябва да си извлечем полуките от позорното минало, което е донесло тирания на нашия континент. И знаем, че нези, които заправят миналото си, нямат бъдеще. Благодаря. Имаме две сини карти към вас. Не, само една. Господин Форман, заповядайте. Ще приемете ли, госпожо, синя карта? Аз не приемам синя карта от хора, които не вярват в тази платформа, в тази основа, каквато са човешките права. Уважаеми колеги, това е правото на оратора да приеме или да отхвърли това е право на оратора. Sorry, Моля да ме извините, но продължаваме дебата. Госпожа Билбао Барандика, имате една минута. Благодаря, госпожо председател. Яна и Кевин са жертви на атентата в Хале. Една 40 годишна жена, която много обича по музиката. Един 20 годишен младеж, поеджия е по професия. Това са животи, които са били унищожени от един убиец, изпълнен с омраза. Той стреля срещу тези хора. Обаче има една среда, която подклажда подобни действия. И трябва да помислим за тази среда. Това са речите на онези, които не носят никаква отговорност и които мислят само как да фабрикуват колкото се повече гласове, чрез заклемяване на различните, различните без които може спокойно да минем. Трябва да се противопоставим на тях с диалог, с плурализъм, с емпатия, с мир, с думи. И ние трябва да живеем заедно като хора с права. Хора като Яна, Кевин, Мухамед или Шалом. Благодаря. Колегата Маджит, две минути за зелените. Приятели, Асаламу алейкум. Най-напред искам да поднеса своите съболезнования и да изразя непоколебимата солидарност с еврейската общност, особено у нези, които бяха нападнати в жестокия и кръвожаден акт в Хале. Аз съм гневен. Гневен, много гневен. Гневен, защото пак се стигна до тук. Гневен, защото пак трябва да сме гневни. До кога ще оставим религиозните младсенства да крещат и да срещат незаинтересоваността на Европа? Те крещят стига стига с нормализирането на крайната десница когато унижавате е, расовите, етнически, религиозни мълцинства, за да оправдаете смъртоносните граници, е, за да си оправдаете е, популярността и външнополитическите интервенции, вие застрашавате живота на всички евреи и мисиомани. Нека да го кажа по-просто. Обръщам се към отровните части на европейската преса. Казвам го на онези, които изразяват омраза или незаинтересованост и към търговците на дехуманизация в един по-справедлив свят, щяха да ви обвинят за съучастничество във всяка, всяко престъпление на омразата. Нека да се обединим, за да се преборим с силите на крайната десница. Благодаря, госпожо председател. Извършителят на акта в Хале беше дефиниран за луд, но за съжаление само преди няколко месеца тук в Страсбург беше, беше забранено внасенето на еврейско знаме силите на крайната левица не разрешават на евреите да участват заради израелската държава. Не може да се да не се осъжда ислямските престъпления заради антисемитизма. Ние сме уморени от, това, от вашия подход. Независимо от това, че в Израел говорят с години срещу тероризма, никога не се отказват от своите традиции. Те пазят своите ценности, което не прави Европа. Тероризм, с тероризма трябва да се борим всеки ден а, с всички средства. Насилието не е нещо ново в Европа. Ние трябва да се тревожим, но фактът е, че насилието е насочено срещу тези, които имат различни виждания, както и срещу уязвимите групи. Определени пластове на европейското общество се чувстват гневни и отчаяни. Разбира се, ние трябва да осъждаме подобни актове. Това, което се случи в акта, в Хале, ни говори за това, че агресивни екстремисти има във всички части на политическия спектър и трябва да се борим срещу всички тях по един и същи начин не само обект на нападки са само религиозните малцинства и извършителите не са само от десницата. От крайната левица също напада на християнски религиозни храмове. Колеги, престъплението е престъпност, независимо и престъпниците са престъпници, независимо от политическите им убеждения. Благодаря. Господин Кизилюрек. Госпожо председател. За съжаление, не мога да говоря на турски тук, но аз съм от Кипър. Затова ще говоря на немски и после на гръцки. Нека да сме наясно. Няма десен радикализъм или национализъм. Е, национализма и радикализма означава насилие. Ние искахме да преодолеем национализма, да постигнем единение в Европа. Но сега виждаме националистически тенденции навсякъде в Европа и желание да се засили националната държава. Тясната крайна а, а, група а, в обществото навсякъде а, всъщност а, е склонна към насилие. Тя иска на всяка цена да се обяви срещу всички други. Трябва да засилим не националната държава, а трябва да се борим срещу националистическите антисемитските настроения. Трябва а, да покажем всичко онова, в което вярваме. Трябва да покажем предимствата на нашите ценности. Моля ви да преминете е, към заключение. Трябва да изградим едно общо европейско разбиране. Една минута е кратко време, ясно. И сега колегата Радочавски, една минута. е то най to najhoršie, може. Десният екстремизъм е най-лошото нещо, което човекът е създал. Трябва да бъде обективен. Нашите западни приятели са създатели в далечното минали на крайно десния и крайно леви екстремизъм, расизма, фашизма, двете световни войни, колониализма, ядрените бомби и концентрационните лагери. Славянските народи, включително и словаците, никога не са създавали подобна идеология. И винаги сме се борили срещу подобни идеологии. Въпреки, че Европа не приема едно чисто общество на славянските народи в културния център на Европа, въпреки, че Европа не е един от Владивосток до най-западните части на Европа. Ние имаме най-много лауреати сред всички народи. Гордея се, че съм словак. Продължаваме с колегата Шульце. Уважаема госпожо председател, уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги. Това, че говорим днес за Хале, а Хале е в Саксония Анхаут, това е моят избирателен район, моето, моята родина ме потиска. Аз от години съм член на Европейския парламент и на европейско равнище се боря активно срещу подобни явления. Винаги съм се надявал, че няма да се стигне до тези дебати. Благодаря на всички колеги, които преди две седмици е, участваха в е, минутата на бълчание и зачетоха е, паметта на убитите и ранените хората в моя избирателен район бяха впечатлени. В моя регион живеят много и десни и леви екстремисти. Те са известни. Специално атентатора от Хале не бе известен на органите. Ние в Бундестага и в много от провинциалните парламенти Чуваме език, чуваме е, речи, които напомнят национал-социализма и е, аз съм смятал, че никога няма да чуя подобно нещо. Но в крайна сметка всичко това е, някакси се приема безмълвно. И ето, че стигнахме до събитията в Хале. Надявам се, че няма да даваме сцена и възможност да се изявяват подобни хора. Колежката Рафаела има думата. Една минута. Уважаеми господин комисар, госпожо председател, искам да изразя своята солидарност с жертвите. В цял свят десният екстремизъм застрашава мълцинствени групи от Крайсчърч до Хале. Става дума за хора, които смятат, че превъзхождат останалите заради своята раса, пол и виждане. Знаем докъде водим това. Десните интернет платформи много по-лесно разпространяват своите виждания и социалните медии са оръжието, което използват, за да разпространяват ужасните си идеи. Ние трябва да настояваме за отвореност на онлайн платформите. Алгоритмите трябва да са отворени, за да разберем кое е зад информацията, която се използва от тези екстремисти. Платформите трябва да предоставят тази информация и да осигурят прозрачност. Колегата Франц за две минути. Благодаря, госпожо председател антисемитизма и нападението в Хале бе всъщност кулминационната точка на цялото расистско развитие в Европа. Видяхме какво става в Италия и в много други страни в Европа, където се убиват цигани, които са предмет и обект на омраза и насилие. И за съжаление, хора, които разпространяват подобни настроения, седят заедно с нас тук в Европейския парламент парламент. Вашите е, расистски, нацистски фантазии и изявления доведоха именно до подобни събития. Вие можете да правите само едно да разделяте, да подстракавате, да подбуждате към насилие. Скъпи приятели, начина по който а, ние ще защитим най-уязвимите хора в нашето общество е мерилото за демокрация. Антисемитизма, антициганизма нямат място тук. А, жертвите а, не бива да а, се окаже, че са умряли напрасно. Трябва да изградим. А, нетърпимост. Трябва да засилим гражданското общество в неговата борба срещу подобни явления. Колегата Фест, една минута. Благодаря. Десният екстремизъм в Германия е опасност. Ние все още не знаем е, колко голяма е тази опасност и кои са източниците. Е, службата за защита на Конституцията на практика се оказа, че е работила дори с информатори от подобни среди. И правителството на Меркел търпи всичко това. Правителството най-вероятно има някакви основания за подобни действия и за бездействието си. В Касъл Валтер Любке бе убит един е, известен политик, който е, бе всъщност начало на Общинския съвет. И службата за конституционна защита очевидно е загубила поглед върху всичко това, което се случва случва в дясно екстремистската сцена в Германия. Амри всъщност беше атентатора от Берлин, но и той се оказа, че е изпуснат от контрол и че полицейските органи и най-вече службата за защита на Конституцията не си вършат работата, а хората умират. Колегата Шайхи. Най-напред искам да поднеса съболезнованията си на жертвите и техните семейства. В Франция сме свидетели на засилващата се омраза от страна на крайната десница. Преди няколко дни Жилян Одю от Сбор за републиката нападна една жена, която придружаваше детето си от училище, просто защото беше заболена. Има телевизионен канал, който дава платформа на Ерик Земур, който, който е мотивиран от етническа омраза. В тази, в тази зала крайната десница се намира точно срещу мен но тяхното присъствие не бива да се възприема за нещо нормално. Нека да се преборим с омразата срещу желанието ни да работим заедно. Само по този начин няма да допуснем да се повторят атаки като тази в Халя. Колега Тя Дюпон за две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, на 9 октомври преди недълго време се стигна до това кървово нападение, при което умряха двама души и двама бяха тежко ранени. Точно на Йон Кипур, съвсем целенасочено, атентаторът напада синагогата в Хале. Антисемитистки е, прояви имаше и през 2018 е, е, година и се оказа, че цифрите показват тревожно явление. С 15% за една година се бяха увеличили случаите на нападения и атаки срещу евреи все още има много хора, които всъщност се забавляват и се занимават само с това да унижават другите, да ги изключват 9 от 10 евреи имат усещането, че антисемитизма се е увеличил. Това е повод за действие. Превенцията и мерките е, за предотвратяване са нещо важно, но важно е да не търпим толерантност, да не търпим омраза, слово на омразата, подбудителство към насилие. Благодаря на всички, които е, участват в този дебат и се обявяват срещу срещу антисемитски настроения, срещу омраза, насилие и подбудителство. Колегата Брайер има две минути сега на разположение. Благодаря. Омразата срещу е, определени е, е групи и срещу мълцинствата е довела до убийството на много хора. Срещу омразата и подбудителството към насилие трябва да се мобилизираме всички ние и да се изправим срещу тях заедно. Не можем да говорим за това, че така да се каже заподозрени са геймерите и интернет ползвателите. Ние се нуждаем от повече демокрация, от повече хуманност, от повече толерантност, вместо от някакви дългоподготвени планове за наблюдение, които едва ли биха могли да спрат атентатора от Хале. Трябва да инвестираме в трайното развитие на гражданското общество, в неправителствените организации, които се борят срещу това порочно явление тези, които се борят срещу дерадикализацията в интернет, срещу всичко това, което всъщност разединява нашето общество и води до трагични инциденти не бива да губим време и средства само като обръщаме внимание на плановете и програмите. Не, трябва да се обявим решително по всички линии срещу омразата и подбудителството. Инак ще спечелят всички от тези, които са срещу нас. Всички ние изразяваме своето съболезнование своето съчувствие срещу еврейската общност. Ние сме против всякакви расистки екстремистски престъпления. Но защо Европа мълчи при други престъпления в Париж, ислямски екстремист извърши убийство същото и в Манчестер е, и тук се правят разследвания за тероризъм. В моят град Милано един иммигрант също извърши атентат, крещейки Аллах Акбар. Защо не се говори за ислямския тероризъм? Защо не се говори за опасността от връщането на ИЗИС в Европа, макар и с лодки в Европа? Защо Европа се занимава само с този проблем? Благодаря. Благодаря. Е, има въпрос към вас. Приемате. 30 секунди, ако обичате. Благодаря, че ми дадахте думата. съчувствието, което изразявате а, към а, из, еврейската общност, а, ви отне само 30 е, е, секунди. През останалата част нападахте ислямската общност. Много ви моля с микрофона. От политическа култура смятам, че фактите са по-важни от думите. Ето за това аз не правя разлика между извършителите на тероризма. Тероризмът няма цвят и смятам, че Европа трябва да престане само да говори, да започне да предприема действия. И така, уважаеми колеги, стигнахме до спонтанните изказвания. Няма да позволя да се задават въпроси по процедурата синя карта, за да могат повече колеги да вземат думата. Господин Адамович ще говори една минута. Шановна пани Преводничонца, недавно wydarzenia... Госпожо председател, това, което се случи в Хале, показа пореден път, че ситуацията е сериозна. Всички ние сме ужасени и отвратени всички ние се притесняваме от е, думите на враждебност. И това е всъщност, което ме потикна да вляза в политиката. Не става дума само за расизъм, хомофобия. Става дума за това, че трябва да прокараме граница между свободата на словото и думите на омразата. Като законодатели ние трябва да си поставим амбициозни цели в борбата срещу езика на омразата онлайн онлайн и офлайн, да видим какви са последиците от този език за обществото. Искам да кажа, че аз изхождам от личния си опит. Всички ние носим отговорност, това вече беше казано. Тази отговорност не можем да прехвърляме на други. Подчертавам, всички ние носим отговорност, всички ние можем да се обадим на полицията, е, можем да изграждаме е, стени около синагогите и джамиите, но всъщност е, най-важно е образованието. Колегата Гозалес. Крайно десния екстремизъм и насилие, което се потвърждават от атаката в Хали, само доказва че независимо от това дали става за евреи, мусулмани, ЛГБТИ, общността, бежанците, те всички ще пострадат от омразата. Обаче няма нужда да произнасяме пламени речи в този парламент, ако след това в нашите национални и регионални парламенти се чуват речи, които оправдават и възхваляват омразата към другия. Нека да помислим за онези, които се изказват по този начин. Нека да мислим за това какво звучи в регионите, общините. Нека да помислим за такива фондове, като Европейския социален фонд и други, които трябва да насочват средствата към това да се насърчава толерантността и да не се допуска омразата. Колегата Ферера, една минута. Благодаря, госпожо председател. Десният екстремизъм трябва да бъде в центъра на нашите усилия. Трябва да се борим неуморно срещу него, срещу а, крайната десница, срещу фашистските а, сили. А, трябва да се борим, защото те мобилизират все повече хора около себе си. Е, всичко това се свързва естествено и с социалната политика, с а, е, а, е, приказки за това, че едрия капитал създава несправедливост а, и че Европейският съюз на практика поддържа а, а, едрия капитал и че това е един опасен проект проява на исторически ревизионизъм е, и че политиците само си измиват ръцете с празни приказки и е, че е, заслугите на фашизма, видите ли, не се признават. И така се банализира всичко това, което е свързано с социална несправедливост и с идеологизация и фалшификация на историята. Благодаря следващият оратор за една минута. Важен пан комисар, Samozrejme, všetky formy. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, разбира се, трябва да се осъждат всички форми на екстремизъм. Ако някой стреля срещу семейства с деца, този човек е луд. Но не знам защо говорите само за крайно десни екстремизъм. Все едно, че друг екстремизъм изобщо не съществува. Защо не говорите за джихадизма или за ислямски екстремизъм? за хора, които извършват престъпления, туристични нападения в Европа, които крещят Аллах е велик. И в Европа има квартали, в които дори полицията не се осмелява да стъпи. Защо говорите за антифашисткото движение а, като за нещо, което се, се противопоставя на крайно десни екстремизъм, но миналата година в Словакия една жена беше нападната от хора, които просто не се съгласяваха с нейните мнения. Това е после от тоталитаризъм. пане председателя, за отделени слова и я. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя своето съчувствие към жертвите. Подемът на десният екстремизъм е огромен проблем в Европа. Няма значение дали екстремизмът е ляв или десен. Ние имаме задължителна харта за основните свободи, която гарантира свобода на религиите. Нека да видим дали, доколко е гарантирана тази свобода. Някои евреи се страхуват да кажат, че са евреи. Във Франция, например, има много млади хора, които не знаят какво е Холокоста. Има немалко хора, които твърдят, че Холокоста не е съществувал. И те а, изнасят, те получават всички в Европа. Това е неприемливо. Господин Батън е последният. Благодаря, госпожо председател. И аз като всеки в тази зала съм ужасен от това, което се случи в Хале. Бих искал да поднеса моите наискани съболезнования на семействата на загиналите. Но искам да ви напомня, че само преди един месец тук в тази зала говорихме за края на Първата световна война и за необходимостта от това да изградим единство. И тогава наш колега ни каза, че пропуснахме Холокоста и той предложи изменение в тази насока. И много депутати, включително и леви, отхвърлиха това предложение. Какъв сигнал изпраща това? Когато самия парламент на Европа обръща гръб на това да бъдат почетени жертвите на Холокоста. Ние трябва не просто да говорим, трябва да направим така, че нашите действия и вярвания също така да бъдат явни в този парламент. Благодаря. И накрая е, ще дадем думата на господин комисаря. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, благодаря на всички, които участваха в този дебат. Той е много важен. Ние не бива да допускаме въпросът, който обсъждахме, да бъде забравен. Е, неколко, по различни поводи сме обсъждали антисемитизма. Няма съмнение, че Европейската комисия е твърдо решена да се пребори с това явление. Вие сте обсъждали този въпрос с колегата Тимерманс. Няма съмнение, че новата комисия ще продължи своите усилия за борба срещу антисемитизма, както и расизма, ксенофобията и крайния национализъм. Защото те противоречат на нашите общи ценности. Заедно с това ние трябва да продължим своите усилия за противодействие на агресивния екстремизъм. Каза го в началото, сега го повтарям. Това е екстремизъм, независимо от своя източник, независимо дали е ляв или десен, джихадистки или друг. Аз не правя разлика между тях. Ние трябва да насочим усилията си срещу агресивния екстремизъм. Съгласна съм с онези, които говориха за необходимостта от превенция, за да противодействаме на радикализацията, водеща до насилие. И това трябва да стане чрез образование и като работим с гражданското общество, т.е. местната власт, учителите, но също така и полицаи и всички, които са в предни традиции на тази битка. И като част от тези усилия трябва да работим с социалните медии. Е, независимо от това дали ни харесва или не, платформите е, са каналът, по който се разпространява това отвратително съдържание. Не са, аз нямам проблем с социалните медии. С тях се злоупотребява с целите на разпространение на това съдържание. Ние трябва да работим с тях. Ние всички извършителят на екстремистската атака беше правил коментари на английски. Целта беше да изпрати послание. И след като някои от полуките след Крайшърч бяха превърнати в конкретни мерки, някой каза, половин час след това предаване на живо, съдържанието беше свалено. Това означава, че Свидетели са били ограничен брой лица, само че е, съдържанието е било разпространено в различни форуми и все още е възможно да се види е, съдържанието от е, Крайсчърч. Това налага да намерим по-ефективни начини да работим с интернет платформите, за да не трови това съдържание мозъците на хората. Аз вече казах, че нашите ценности са нашата сила и когато се борим срещу екстремизма, не бива да забравяме е, какво отстояваме. Нашите ценности ще ни помогнат да спечелим тази битка. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Приключваме с дискусията по тази тема и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията по темата криминализиране на сексуалното образование в Польша. Отново вие, господин комисар, ще говорите пръв по следващата точка от дневния ред. Да, Гледам таблото. Не, не, казва председателката. Тук има грешка. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Госпожо председател, почитаеми депутати, парламентът покани комисията да излезе с явление във връзка с криминализирането на сексуалното образование в Полша. Доколкото знам, в момента няма такова законодателство влязло в сила, а комисията не се произнася по проекто закони. Но можем само да изразим нашето съжаление, че трябва този дебат да бъде провеждан. Както вие знаете, образованието по силата на договора – е в правомощията на държавите членки. Държавите членки са тези, които отговарят за обучението, съдържанието, организирането на системите за обучение. Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите членки в тази сфера. Учебната програма във връзка с сексуалното образование е част от обучението. Тоест, средното образование е предмет на дейност на една европейска платформа, която се занимава по-специално с едно проучване сред учителите, за да се разбере какво е мнението на учителите за сексуалното образование. Тази платформа и това допитване ще се извършва до ноември тази година на 23 езика и на този портал за средното образование ще бъдат публикувани резултатите от това проучване. Що се отнася до наказателното право, то отново по силата на договора правомощията на Съюза се отнасят само до тежки престъпления с трансгранично измерение. Например, това са случаите на сексуална експлоатация на деца. Знаете, че има директива, която криминализира сексуалното насилие и сексуалната експлуатация спрямо деца и детската порнография. Комисията насърчава държавите членки да предприемат необходимите мерки, включително обучение и образование, за да обесърчи сексуалната експлуатация на деца във всички форми и да предотврати подобни явления. Това включва, например, и информационни кампании за последиците от нарушаването на закона и също така информиране за тежките последици за жертвите на такива престъпления. Комисията ще използва своите правомощия за осигуряване изпълнението на закона, за да гарантира правилното изпълнение на тази директива. И това ще означава, че националното законодателство не трябва да противоречи на целите на директивата, а именно недопускането и борбата срещу сексуално насилие и сексуалната експлуатация на деца. Чевис. Благодаря, господин комисар. Започваме с колегата Лукачевска от е НП. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, трябва да ви кажа, че съм много изненадена, че тук в пленарната зала на Европейския парламент се обсъждат въпроси, свързани с сексуалното образование в Польша така че полските деца да могат да се бранят срещу педофили, срещу нежелана контрацепция и папата е казал, че трябва да мислим за доброто и благото на бъдещото поколение. Трябва да мислим за това как, как се развиват нашите деца. И в Полша се шири разбирането, че ако а, децата не се просвещават сексуално, те ще а, станат жертва на педофилии. Това е странно. Все повече хора се заразяват от полупредавани болести, като спин има ранни бременности. Много хора се самоубиват, защото не разбират, че са жертва на нетолерантност и омраза. През 2008 година 13 000 младежи в Польша станаха жертва на сексуално насилие. И единствено с сексуалното образование – ще можем да направим така, че младите да започват сексуалния живот по-късно. Само по такъв начин ние ще можем да научим младите да се борят срещу насилието като начало на сексуалния живот. Сексуалното образование е образование за контрацепцията и също това е и оръжие срещу педофилията. Не можем да допуснем в Полша децата да са длъжни да получават информация за сексуалния живот само чрез порнографските материали, които са достъпни по интернет. Думата има колегата Биедрон. Благодаря, госпожо председател. Ние живеем през 2019 година, но, но все едно, че сме през средновековието. Правителството на право и справедливост представи своят проект за закон за забрана на сексуалното образование. Имам впечатлението, че това е закон продиктуван от педофилското лоби, тъй като резултатът би бил ад за жертвите. Този проект предвижда криминализация на всички разговори за, в рамките на сексуалното образование. Ако господин комисарят произнесе своята реч след обнародването на този закон в Полша, може да бъде осъден на 5 години затвор. И в Полша можете да бъдете осъден на 5 години затвор за насилие или за семейно насилие или изнасилване. един лекар, който публикува в интернет видео за контрацепция или ако в час се представят на младите видео за сексуалното образование, преподавателят може да бъде осъден. Ако ние не сме солидарни, всички ние ще бъдем осъдени. Тази идея е от средните векове. Думата има колегата Шимецка. Колегата Шимецка. Благодаря. Предлаганите промени в наказателното законодателство в Полша, които целят криминализиране на сексуалното образование, показват не само една идеология – но всъщност това противоречи и на самата идея за съвременно образование. Както каза колегата, шокиращо е, че през 21 век учителите са застрашени с затвор просто защото говорят за използване на презервативи на младите хора. Всяко едно правителство трябва да инвестира максимално в образованието – и образованието трябва да дава на децата необходимите знания и умения, за да живеят в обществото. А тук виждаме нещо противоположно. Децата всъщност няма да имат това право, то ще им бъде отнето. Образованието, сексуалното образование цели децата да не бъдат сексуално усъкътени, а ние виждаме какво случва. Виждаме, че се създават жертви на сексуалното насилие и това ще доведе до увеличаване на престъпления от сексуално естество, защото забраната на обучението в областта на секса води до невежество, а това застрашава безопасността на децата. Другата отрицателна последица ще бъде това, че учителите ще бъдат изплашени. Те няма да извършват своята дейност. Това ще изпрати много отрицателно послание до цялата професия. И някои биха могли да кажат, че тези тежки присъди няма всъщност да се издават и че законодателството ще прилага доста меко. Но предвид цялостната кампания, в която изкупителна жертва става общността ЛГБТИ, много е трудно да повярваме на подобни уверения. Затова смятаме, че това законодателно предложение трябва да бъде оттеглено. Благодаря ви. Uh, Две минути за господин uh, Андерсен за зелените. Хората трябва да имат право да се обучават по въпросите на любовта и сексуалността. Когато имат въпроси, те трябва да получат отговори. Младите хора вече на 13 години имат въпроси, свързани с любовта, сексуалността и тяхното тяло. Важно е те да получат отговори на тези въпроси и да добият увереност а Полша възнамерява да остави извън обществената сфера въпросите, свързани с сексуалността. И това ще направи младите хора несигурни. Трябва да подкрепим доброто сексуално образование във всички държави членки и да гарантираме еднакви е, права за жените, LGBTI и всички, които искат да живеят е, в свобода. Това, което прави Польша, създава страх, а това е най-лошото, което може да се причини на младите хора е, тогава, когато те не могат да живеят и да имат сексуална свобода. Младите жени трябва да познават своите права от ранна детска възраст. В противен случай се увеличава процента на самоубийствата, не само в Польша, но и във всяка друга държава членка. Полският закон е част от поредица инициативи за дискриминация на младите жени, на младите хора в Полша. Важно е да покажем солидарност с активистите в Полша, да им покажем, че те не са сами, че те имат права и ние сме на тяхна страна дори и в Европейския парламент има депутати, които подкрепят тази практика. Две минути, госпожа Андерсон а, за ИД. Да, добър вечер. Днес говорим за мнимото криминализиране на сексуалното образование в Полша. Точка включена в дневния ред заради полската опозиция. Опитваме се да се намесим в решенията на едно демократично избрано правителство. Опитваме се да го дискредитираме и всемогъщи и всезнаещ Европейски парламент се опитва да заема обратна позиция. Това е безсрамота по отношение на полския народ. Друг е въпрос. Може да се спори по въпроса дали сексуалното образование да се извършва в училище е, или в семейството. Може не, безспорно обаче, че младите деца не могат да се насърчават да практикуват всякакви сексуални практики от най-ранна детска възраст и да се насърчават е, да го правят с произволен брой партньори. В Германия също има организация, която окоръжава децата да потушат дупето на своите другарчета и да познаят кой е това. Това няма нищо общо с сексуалното образование. Това е гнусен опит да се сексуализират децата във възможно най-ранна връзка. Естественият срам на децата трябва да бъде унищожен. Това отваря вратите пред всички педофили на този свят, насърчава ги е, е, и прави по-лесно изнасилването на деца, когато те са загубили всякакво чувство за дистанция. Е, председателят се опитва да прекъсне ораторката полските граждани имат правителство, които се отнасят сериозно към защитата на децата, опитват се да ги да го опазят от перверзната лява идеология. Колегите, които искаха да се включи е, тази е, точка в дневния ред, трябва да се засрамят. Отвратително е това. Засрамете се. I, uh, I Виждам, е, синя карта, но тук не се приемат, защото имаме изказвания от името на политическите групи. Минута и половина госпожа Залевска от името на групата на ЕКР. Пане Преводничонце, пане комисажу, я... Господин председател, господин комисар, с огромно съжаление слушам тези разисквания – и лъжите, които чуваме тук. Господин Бядрон лъже комисията и колегите. Полското правителство по никакъв начин не работи по законопроект, който да забранява сексуалното образование, така както беше представено от а, господин комисаря. Втори достоен, за съжаление, факт, който води до объркване – има членове на парламента, включително и госпожа Локачевска, гласуваха за включването на тази точка, въпреки че образованието е национален прерогатив. Още от 1999 година Сексуалното образование залегна в учебните планове, но то отразява ценностите любов, партньорство, самоуважение, взаимно уважение. В някои трудни и противоречиви ситуации поведението на учителите също е важно, затова и те е, се обучават да се противопоставят на идеите на господин Пядрон. А сега от името на Обединената левица, техния говорител. Благодаря. Наричаме го педофилия, но това не е педофилия и целта на този закон не е да се бори с педофилията, а с сексуалното образование – така че да се запази контрола и подчинението и в сексуалните практики да се възпроизвежда тези вредни стереотипи срещу жените с цялото насилие. Това е стремеж към една патриархална сексуалност в страна, в която жените трудно си набавят контрацептиви и трудно могат да прекратят своята бременност. Същевременно има много сексуални посегателства. ЛГБТИ общността е засегната – Полската държава иска да ограничи образователните права в сексуалната област на учениците и ученичките. За една минута и половина колегата Фиджералд. Благодаря. Преди две седмици в Брюксел имах среща с млади момичета – в рамките на посветената на тях седмица. Говорихме за съгласието, за образованието, възпитанието. Нито едно от тези момичета не можа да ми каже, че са получили задълбочено образование по тази тема. Ако ние искаме реално равенство между мъжете и жените, младежите и девойките, ние трябва да ги учим на ценности, на взаимно уважение и равенство – ние трябва да образоваме младите хора, а не да пречим на образованието им. Не образованието, а липсата на образование е най-тревожният проблем, който има тежки и неочаквани последици. Какви са те? Не се развиват здрави и трайни връзки – Стига се а, до малтретиране и злоупотреба. Отказва се правото на информация, което е основополагащо за демокрацията. Що се отнася до предложението и идеята, че а, сексуалното образование е, е равнозначно на педофилия, това е просто нелепо. Това образование може само да помогне на младите хора да разберат по-добре какво означава сексуално малтретиране и експлоатация. Те се учат да се справят с живота си. Ние трябва да насърчаваме младите хора да бъдат внимателни и отговорни, ако решат да започнат сексуален живот. Но това може да стане само ако имат задълбочено и всеобхватно сексуално образование. Призовавам полското правителство да не спира този процес. Благодаря. Искам да ви припомня, че електронната система за задаването на въпроси с синя карта вече е задействана. Сега госпожа Регнер. Благодаря. Забраната на сексуалното образование, е забраната към учителите да направят така, че децата да развият здраво отношение към своето тяло и налагането на 5 години лишаване от свобода. Ето това се предлага от полския закон. Това е позор и трябва решително да вземем позиция срещу тази средновековна политика. В Европа имаме нужда от повече просвещение, повече свобода, по-добро сексуално обучение за децата и младежите. И точно за това а, работим. Срещата на върха в Найроби следващия месец има точно това за тема. А, нашето мото е прогрес вместо връщане назад. Две минути за госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Предложението на полските власти да забранят сексуалното образование не отговаря на нашето време, защото младите хора се запознават чрез други канали, като порнографията и това не отговаря на ценностите, за които се претендира в тази инициатива. Същевременно Полша е ратифицирала Истанбулската конвенция с текстовете срещу дискриминацията на жените и расовата дискриминация. Полша има международни задължения по правата на човека, което означава и да дава информация за сексуалността като част от образованието. Необходимо е да може да се преподава, да се прилага опита, да има сближаване, да се обяснява нещо толкова човешко като сексуалността. Неразбираемо е как това може да притеснява някого. В Навара, испански регион, крайната десница също се противопостави на образователната програма за децата. Програма, която се основава на равенството на пола и се подкрепя и от ЮНЕСКО, както и други международни организации. Ние искаме свобода, педагогика. Ние сме в Европа. Подобни полски инициативи са срещу историята и най-вече срещу хората. Има синя карта към вас, госпожа Зелевска. Приемате ли? Okay. The request has been declined. Синята карта се отхвърля. Господин Яки. Благодаря ви. Говори се за криминализация на сексуалното образование. И в същото време никой не е прочел този законопроект. В същото време разпространява фалшива информация. Сега чета член първи, който публично разпространява педофил, педофилия, ще бъде наказан с лишаване от свобода до две години и глоба. Това не е криминализация на образованието. Това е забрана за разпространение на педофилията. Повечето държави членки имат подобни текстове в своите наказателни кодекси. По-добре би било членовете на Европейския парламент да се запознаят с текста на законопроекта преди да размахват пръст и да обвиняват. Благодаря. Минута и половина О, извинявам се, а, има синя карта. Приемате ли въпрос от колегата? Заповядайте. 30 секунди. Прочитам узасаднение, пропонована Благодаря много. Аз ще прочета мотивите да бъдат защитени децата от разврат и деморализация – които все повече се ширят чрез така нареченото сексуално образование. Какво общо има това с защитата на децата от педофилия? Как да тълкуваме тези мотиви? Как да спрем порнографията онлайн? Според вас най-добре е да си невеж. И така ще решиш проблема. По този път ли да вървим? Разбира се, че ще ви отговоря. Как да се защитите от педофилията? Ами с закона. Ако не сте съгласни, че разпространяването на педофилията трябва да се санкционира, така както е престъпление в повечето държави членки, Крещите ми, е, но то е от бесилие, защото знаете, че говоря истината. Хората много се изнервят, когато чуят неудобната истина и вие сте потвърждение на това правило. И още една фалшива новина. Това не е законопроект на правителството. Това е граждански проект – И по закон такива внесени законопроекти преди първото четене не могат да бъдат оттегляни. Благодаря. Минута и половина за госпожа Адамович. Аз не искам да губя време и да чета аргументи в полза на този законопроект. Но господин Яки не е, казва истината. Педофилията а, се бърка с сексуалното образование. Образованието има за цел да предава знания то не убеждава а, някого към определени сексуални практики. Става дума за предотвратяване на болести, и предаване по полов път, ред психични проблеми. Също така, родителите Биха ли искали техните деца да научават за сексуалния живот от порнографските фирми, от интернет или пък от подготвени за това преподаватели, които са обучени да преподават това? Има въпрос с синя карта от госпожа Залевска. Приемате ли? Да. 30 секунди за въпроса, моля. Благодаря. Бих е, искала да ви попитам следното. Погледнали ли сте ам, а, основните документи а, по темата, а, които се наричат инструкции за семен живот? Родителят детето и учителя подготвят а, децата. Знаете ли, че има специална програма за профилактика, изисквана по закон и там се съдържат всички важни въпроси? Да. Мога да ви кажа какво подлежи на наказание. Уроци, които насърчават а, а, сексуалните дейности, а, контрацепцията, а, говорят за болести, предаване по полов път и така нататък. Аз съм майка, знам за тази програма, знам и за други програми. А, ако наистина носим отговорност за образованието, за сексуалното образование и не се намесим на този етап, резултатите ще бъдат ужасяващи. И искам да ви напомня, че имаме електронна система, а ако желаете да зададете въпроса с синя карта, моля, ползвайте я. Една минута за господин Чиходаро. Благодаря ви, господин председател. Не знам как може да се мисли за подобни инициативи в този век. Мисля, че най-добрият начин да се опазим от болестите е чрез образованието. Единственото решение при малолетните и непълнолетните е образование. Без образование няма как да има здраве. Образованието е важно, защото то може да промени света. Това, което е добро за нашите деца, не бива да бъде изоставяно заради някакъв вид лицемерие. Струва ми се, че инициативи, които забраняват достъпа до сексуално образование, не бива да се допускат. Свободата на разнообразието и многообразието означава и достъп до образование. Благодаря колегата Карлс Бро. Благодаря. Парламентът подкрепи този законопроект и а, се предвижда до 5 години лишаване от свобода а, за тези, които нарушават забраната. Казва се, че е, целта е да се предотврати и премахне педофилията. Не учителите, не възпитателите трябва да отидат в затвора, а педофилите. По този начин, както е формулиран закона, излиза, че е, невиновниците е, ще бъдат наказани. Сексуалното образование дава на всички момчета и момичета знания, които са много важни е, за обществения живот е, на равнопоставена основа. Независимо от е, сексуалността. Много е жалко да е такова състоянието в една от държавите ни членки. Благодаря. Госпожа Кемпа. Кое хце припомнить, че устава... Благодаря, господин председател. Искам да ви припомня, че тук става дума за законопроект, проект, под който са се подписали 265 хиляди души. Това е гражданска инициатива, а не правителствена. Аз мисля, че не може да се насърчава педофилията, защото това е законопроект, който има за цел да ограничи и предотврати педофилията, а педофилията е тежко престъпление. И точно това е целта на законопроекта. А вие проповядвате точно а, обратната идеология. Господин Бедрон, Не може да заблуждавате Европейския парламент. Парламентът е сериозна институция, а този законопроект има за цел да забрани педофилията и нищо друго, освен това. Вие много избирателно представяте информацията. Нашата цел е да защитим децата. Основната клетка, основното звено а, е семейството. То трябва да отглежда децата. Така е по Конституция. Господин Бядрон иска да ви зададе въпрос. С, съгласна ли сте? Не. Адамович, would like to ask Госпожа Адамович, приемате ли въпрос от не? Не. В такъв случай продължавам една минута за госпожа Джонс. Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател, господин комисар Кинг. Тук не става дума само за преподаване, за равенство, достоинство, права на човека и права на детето. Всичко това е залегнало в хатата за основните права на Европейския съюз. Необходимо е децата да бъдат научени на равенство в едни отношения, които почиват на здравето, на равенството, на достоинството. Всички ние им носим тази отговорност като законодатели. Бъдещите поколения трябва да могат да научат за себе си, за своите тела и за своята автономия, защото в противен случай техните права ще бъдат сериозно нарушени. Да се криминализира сексуалното образование е изключително тревожно, защото това ще навреди на здравето, психичното равновесие и правата на децата. Освен това, Польша има международните си задължения по Истанбулската конвенция, текстовете за правата на жените. Европейският парламент трябва да заклейми тази инициатива и да насърчи отново защитата на ЛГБТИ общността и също правото на репродуктивни избори. Има синя карта към вас. Приемате ли? Не. Госпожа Максова има думата. Добри вечер. Сексуални вихова. Добър вечер. Сексуалното образование в полските училища е по-консервативно в сравнение с предходния период. Полските младежи зависят само от интернет, за да получат необходимите им знания при това положение. А голяма част от тези източници в интернет са съмнителни. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 5 години за сексуално образование на младите хора. Съвсем ясно е, че за сексуалния живот трябва да се говори както за удоволствието, така и опасностите от сексуалния живот. А такива автори веднага попадат в черния списък и биват обвинявани в педофилия. Аз не смятам, че е така. Сексуалното образование е крайно необходимо за младите хора. И то трябва да се усъвършенства, не да се забранява. То намалява опасността от предаването на болести по полов път, нежелана бременност и разводи. А законопроекта в Полша върви точно в обратната посока. Има смели хора в Полша, които издигат глас срещу това положение. Благодаря. Господин Краснодепски има въпрос към вас. Приемате ли? Госпожо Максова. Госпожо Максова. Приемате ли въпрос с синя карта? Не. Тогава продължаваме по-нататък. Една минута за госпожа Вишневска. Госпожи и господа, днес Европейският парламент дебатира един законопроект, предложен за разглеждане от полския парламент от група граждани. Това не е законопроект, предложен от правителството. Това трябва да се знае. Този законопроект е, включва четири е, алинеи. Първо, е, санкции за, е, педоф... срещу педофилията. Второ, наказания за сексуалните контакти с деца. Трето, публикации в медиите за, за същото. И четвърто, насърчаване на сексуалните контакти и сексуалните действия с малолетни лица. Господин Бядрон е лъжец. Въпрос има към вас. Приемате ли? 30 секунди. Задайте си въпроса. wprowadza w błąd Izbę. Przecież posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Вие заблуждавате парламента. Членовете на вашата партия гласуваха в подкрепа на този законопроект. Вие е, сте управляващите в Полша. Вие имате управляващо мнозинство. Защо въвеждате този парламент в заблуждение? Господин Биедрон, ще го кажа пределно ясно, така че и вие да ме разберете. Това е гражданска инициатива. Това не е законопроект по инициатива на правителството. Очевидно ви липсват основни познания по законотворчество, защото сте депутат в Европейския парламент, а не в, в националния. Засрамете се. Председателя, моля, не обиждайте колегите. Госпожа Инскрит. Уважаеми господин комисар, господин Кинг, Виждаме, че в Польша първо се посегна на правото на аборт. Отново ли да започна? пита ораторката. Господин председател, господин комисар Кинг, ние сме 2019 година в Европа, но в Польша първо се посегна на правото на аборт и сега се посяга на сексуалното образование. Полша е една от малкото страни в Европа, която го прави. Сега дори се предвижда наказание с лишаване от свобода. Струва ми се, че това са напълно ретроградни мерки. И да се озаглавява тази инициатива борба с педофилията – е просто някакво извращение. Едно добре насочено образование може наистина да помогне за борбата срещу сексуалния тормоз. Освен това, децата трябва да разберат, че само те имат право да решат какво да правят с тялото си. Нека не се връщаме назад – ние, напротив, трябва да напредваме, да направим всичко възможно, за да улесним достъпа до сексуално образование на много повече хора. Госпожа Зелевска има въпрос към вас. Приемате ли не? Господин Краснодепски, приемате ли не? В такъв случай преминаваме нататък. Господин Яки също иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Три пъти ще ви кажа не. Чудесно, пределно ясно е всичко. В такъв случай изчерпваме списъка с оратори и преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Шойдрова има думата. Дякую за отделени слова, колегиня. Благодаря. Скъпи колеги, не съм съгласна, че сексуалното образование в Полша следва да бъде европейска тема. Това, което трябва да обсъждаме тук в Европейския парламент е закрилата на децата, недопускането на посегателства срещу тях, недопускане на натиск недопускане на ширещото се изобразяване на сексуалността по телевизията, по интернет, децата не знаят достатъчно много за а, своето тяло, каз, казват някои. Не е така. В часовете по биология те получават достатъчно добра информация. Също така, те се възпитават в семейството. Там се учат на ценности, на морал – не съм съгласна сексуалното образование да се отделя от семейното възпитание, както някои правят тук. Беше изразена тревога, че така може да се стигне до разпространение на порнографията. Нека децата да живеят спокойно живота си и да се възпитават в семейна среда. А сега господин Краснодебски. Дискусии, дебат в тем парламенте, Слушал съм много дебати в този парламент, но този е един от най-странните. Защото тук е, дебатираме неща дискутираме законопроект, който не е преведен. Той съществува само на полски. Така че голямата част от колегите, които говорят за този законопроект, не знаят за какво говорят, защото няма как да са го прочели. Така че това е, е един вид безусловен рефлекс. Това е, е пореден пример за това, че критикувате полското правителство, без изобщо да знаете за какво е, става дума. Прочетете документа и тогава може да дебатираме сериозно. Това е, бих искал да ви кажа. И още нещо, ако позволите, не вярвайте на демагозите. Господин Сокол за една минута. Хвала, хвала лепа. Хвала лепа, благодаря ви, господин председател. Всички знаем, че образованието е изключително важно за живота, защото то определя нашите ценности, задава политическото бъдеще на нашия континент. Трябва да кажа, че образованието обаче се политизира все повече и повече и това не е нещо ново. Отдавна наблюдаваме тази тенденция, нещо, което никак не е добро. Е, ние го познаваме още от времето на тоталитаризма, като че ли забравяме, че образованието трябва да се води от фактите и от науката. Така че аз апелирам, нека не говорим за образованието, водени от идеологията. Нека се водим от фактите и тогава да вземем решение. Този проекто закон е нещо, което трябва внимателно да анализираме на първо място и след това да вземем решение, както казах, факти, е, а не идеология. Господин Полчак, благодаря, господин председателю. Обеден съм, че образованието е най-подходящият начин, особено по здравни теми. Това е противодействие на невежеството и мракобесието – предотвратява или намалява риска от изнасилване, нежелана бременност и за това приветствам казаното от колегата Пьедрон и не съм съгласен с колегата, който отхвърли изобщо възможността да се обсъжда този въпрос. Не, той трябва да се обсъжда. И аз се надявам, че следващия път правителство на мнозинството ще ни каже, че е отхвърлило законопроекта. Приключваме разискванията. На ноемврийската сесия ще бъде организирано гласуването. Следва изявление на комисията Бурите в Европа и по-специално обилните валежи в е, Испания и урагана на Азорските острови. Давам думата на господин комисарят. Благодаря ви. Комисията добре разбира какви са последиците от наводненията и бурите в източната част на Испания и ураганът, който бушува на Азорските острови. Изразяваме нашата съпричастност с всички, които пострадаха от тези природни бедствия. В момента, съвместно с португалските и испанските власти, комисията проучва най-подходящите начини за преодоляване на щетите. Засегнатите райони получават финансова помощ за спешни действия. Ние вече имахме срещи е, с е, компетентните органи в е, Валенсия и Азорските острови за активизиране, за задействане на Фонда за солидарност. Има писмо до комисията, което неодавна обяви готовността да бъде задействан фонда за солидарност, след като бъде направена оценка на щетите. Ако бъдат изпълнени условията за задействане на фонда за солидарност, комисията без отлагане ще предприеме необходимите действия, за да внесе предложение пред парламента и съвета. Това ще бъдат така наречените регионални бедствия. За тях помощта може да достигне до 2,5% от стоиността на преките щети. Комисията може да се намеси с някои възстановителни мерки. И тъй като част от щетите засягат земеделието, съществуват възможности за мерки за възстановяване на селското стопанство от природни бедствия и превентивни действия. По тази линия също може да бъде предоставена помощ на земеделските стопани, пострадали от природните бедствия за да се обещетят производителите, обмисляме възможността и за допускане на държавна помощ на пострадалите от наводненията и пороите. Това мисля, че ще облегчи положението. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Следват изявления от името на политическите групи за две минути госпожа Бенхомея от името на НП. Gracias. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че Европейският парламент одобри включването на една толкова важна тема, както Представителят на комисията каза, испанското правителство сега изчислява щетите, от които пострада Мурсия, Валенсия, Алмерия, след тези поройни дъждове, които заляха Испания между 10 и 15 септември. Тези щети вече са изчислени. Същевременно трябва да кажа обаче, че испанското правителство е твърде пасивно. То трябва да задейства Фонда за солидарност колкото се може по-бързо. Мурсия е изпълнила всички условия, за да бъде бенефициент по този фонд. Но за жалост ние знаем, имаше 6 смъртни случая. Регионалното правителство на Мурсия вече е изчислило щетите. 550 милиона изчислени са и в Андалусия. Това са щети, които имат своето количествено изражение. И сега чакаме Европа да реагира, защото солидарността е една от водещите европейски ценности. Точно в такива случаи трябва да се даде отговор на гражданите и да им се помогне – защото това са драматични събития. За това се обръщам към Европейския парламент, към Европейския съвет, към държавите членки. Нека направят всичко по силите си, за да се задейства фонда за солидарност и да може да се намалят щетите от тези поройни дъждове и в Каталуния, и в Валенсия. Испания наистина пострада. Нашите е, съседи от Португалия също много пострадаха на Азорските острови, така че трябва да се работи възможно най-бързо. Благодаря ви. Благодаря две минути за колегата Родригес Пиньеро от името на социалистите и демократите. Говори се извън микрофон. On. Eh, Благодаря, господин председател. Аз също много се радвам, че се провежда този дебат, но същевременно не съм съгласна с представителя на ЕНП и неговото изказване, защото това, което се случи, не бива да се използва за политически цели, тъй като в Испания през ноември има избори. Всички свършиха е, работата, която се очакваше от тях и автономните управления и правителството на Испания. Трябва е, да се отчете, че беше необходимо да се направят правилните изчисления на щетите. времено, именно измененията на климата е, са тези, които трябва да виним е, за пораните дъждове, които заливат Испания вече есенно време. И в Каталуния, и в Валенсия, и в Риоха, Навара, Мадрид. Това са последиците от измененията на климата и всички ние носим отговорност да се борим срещу тях. Трябва всички ние да бъдем обединени така че нашите ресурси и инструменти да се използват в името на гражданите. Гражданите е, всъщност трябва да видят, че институциите са на тяхна страна, когато имат най-голяма нужда от тях. За това трябва да се използват европейски фондове, да се инвестира, така че никога вече да не се случват подобни бедствия крайна сметка ние страдаме и от опустошаването, а тези поройни дъждове също ни пречат да използваме водите по предназначение. Затова нека инвестираме и никога вече да не се оказваме в подобно положение. Нека регионите, които бяха опустошени, да не трябва да преживяват същото отново. Благодаря ви. Благодаря за две минути госпожа Солис Перес от името на Обнови Европа. През месец септември Испания наистина много пострада. Поройни дъждове, каквито не сме имали 40 години – Последиците бяха наистина опустошителни. Има 6 смъртни случаи. Мнозина бяха евакуирани, останаха без домове, трябваше да бъдат превозени на други места. Също времено ние говорим за регион, който е овощната градина на Испания, но над 3000 хектара площи бяха завинаги загубени за селското стопанство. Освен това, това е област, в която имаме уникална екосистема, но тя също пострада от тези дъждове. Последиците са важни и за околната среда, и за економиката на района. За това ние призоваваме да се задейства фонда за солидарност. Необходимо е да върнем надеждата на всички тези семейства, които загубиха домовете си, на селските стопани, на тези, които трябва отново да създадат своя живот. Природните бедствия те първа ще връхлитат Европа с тези изменения на климата. Затова трябва всички държави членки заедно да се борят срещу измененията на климата това, което стигна до Испания и Португалия, ще стигне и до други европейски региони. За жалост, опасностите няма да изчезнат. Сега ни наближава нова буря. За това трябва да се използват е, средства като Европейския фонд за солидарност. Но разбира се, трябва да се правят и научните разработки, които да помагат да се избегнат подобни явления, да се инвестира в околната среда и в економиката. Благодаря ви. Колегата Дреосто от името на ИДЕ. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искаме да изразим своята съпричастност, съболезнования на семействата на жертвите в Испания, Португалия, но и в други райони на континента. Искам да припомня, че в Италия имахме над милиард евро щети от опустошителна буря. 240 милиона бяха необходими за възстановяване. С измененията на климата все по-често се сблъскваме с такива крайни природни явления. Изменението на климата се дължи на антропогенни фактори на економическия растеж и на замърсяването, което той причинява. Очакваме новия зелен курс с конкретните му резултати въпреки, че за да се отразят благоприятно на климата, може би ще трябва да чакаме е, десетилетия. А е, за сега е много тежка ситуацията, особено като имам е, предвид тежките наводнения. Говорим за тежки щети, които изискват солидарност, справедлива, но не закъсняла. Необходима е подкрепата на Европейския съюз за възстановяване на природните местообитания, очистване на речните корита и налагане на един положителен подход, който ще помогне да се е, преодолеят последиците от трагедията защото е, няма да бъдат необичайни наводненията и пороите и за напред. Благодаря госпожа е, Вилянуева Руис от името на Обединената левица. Говорим е, за последиците от това, което се случи, но е НП наистина са циници знаем какво каза техния лидер, който се усъмни в измененията на климата. Същевременно се действа безотговорно в зони, които наистина са изложени на опасности, но там се шири корупцията, има всякакви фараонски проекти, което не допринася за безопасността на гражданите. И всичко това при пълна липса на прозрачност, но това трябва да се промени. Имаме директивата, отчитаме последиците от измененията на климата. Това въжи и за райони като Ряда. Необходимо е наистина да отчетем, че от една страна Европейския фонд за солидарност беше наистина създаден за да се борим с природните бедствия с голям мащаб. Този фонд трябва да помогне на Валенсия, на Азорските острови. От друга страна е необходимо да се борим за един справедлив преход към нов модел на ползването на основни ресурси като водата. За минута и половина колегата Фернандеш. Благодаря, господин председател. На 12 октомври Азорските острови бяха ударени от ураган на 3 милиона евро бяха 316 милиона евро бяха причинените щети. беше разрушено пристанището, което е изключително важно за доставяне на основни стоки. 21 дни изминаха от тогава, а португалското правителство не е направило нищо. Те е, изредиха редица мерки, които ще предприемат за намаляване на щетите. Важно е обаче да се действа бързо. Солидарността е нещо изключително важно. Солидарността трябва да заработи на практика. Солидарност означава да се мобилизират фондовете, фондовете Португалия, е, да се отпуснат фондовете за Португалия за 2020 година, за да може португалското правителство да изпълни своите обещания бързо. 3 милиарда евро има предвиден за Португалия за 2020 година, а ние имаме нужда от ресурсите сега, за да се смекчат последиците от щетите. Не забравяйте, че говорим за периферен регион, който се намира в извънредна ситуация и има нужда от извънредна помощ. Минута и половина, госпожа Карвалайш. Господин председател, скъпи колеги. Говорих в парламента няколко дни след като урагана Лоренцо мина Тазорските е, острови. Разрушенията са огромни и щетите се оценяват на милиони. Говорим регион, за отдалечен регион по Дъблин 2. Засегнати са собственици на плавателни съдове, рибари, фермери, трябва да помогнем на всички засегнати от бедствието. Е, искам да призова да се отпусна допълнителна помощ, за да покаже Европейския съюз, че е солидарен с Азорските острови. Тази помощ трябва да дойде бързо и ефикасно. Казах го преди, повтарям го и сега. Е, госп... Госп... Дебат Благодаря ви. Този дебат за дъжда и ураганите всъщност е още един дебат, с който сме свикнали в Европейския парламент. Ако НП може да спре такива инициативи, сигурно ще го направи. Но това няма да помогне на хората, уви. Защо ЕНП искаше да включи тази тема. Защо същевременно би искала да не се използва фонда за солидарност, за да се помогне на жертвите. Е, НП са лицемери и като чили е, в последния момент е, се извръщат. Когато трябва да се гласува, за да се спасят гражданите от природните бедствия, вие няма да сте в залата. Трябва да спасим Фонда за солидарност, с който се борим срещу природните бедствия. Благодаря колегата Ферейра. Благодаря. Опустошителният ураган Лоренцо причини много тежки щети на Зорските острови. Мнозина останаха без дом. Търговското пристанище е, беше разрушено. И настъпиха много други щети. За това е необходима спешна помощ, особено за останалите без покрив над главата си. Трябва да се мобилизират най-малко 100 милиона евро и то колкото е възможно по-скоро, защото времето е неумолимо и е крайно време да се получим как да бъде ползван европейския бюджет за такива извънредни ситуации. Фонда за солидарност може да бъде използван по-рационално. Крайно необходимо е да се ползват също и структурните фондове. Нека да не се занимаваме с кърпежи, а да имаме целенасочен комплексен подход. Благодаря, господин Новаков. Благодаря, господин председател. Искам да изразя моите искрени съболезнования към семействата, които загубиха своите близки. Знам, че Фонда за солидарност не е инструмент за бързо реагиране, но също така смятам, че може много да се подобри времето за реакция. Знам, че са положени много усилия, за да се подобри начина по който работи фонда и за да се скъси времето за изпращане на регионите, засегнати от природни бедствия. Вярвам, че солидарността е солидарно само ако е на време. Помощта е помощ само ако дойде на време. Затова смятам, че може още много да се направи и смятам, че следващата Европейска комисия може да поработи по този въпрос. Смятам, че кохезионната политика може да бъде направена така, че да помага в такива случаи по балансиран начин. В противен случай, ако не бъде намерен баланс, ще застрашим изпълнението на нашите стратегически цели. Смятам, че сближаването и солидарността могат е, е, да бъдат е, много по-добри. Благодаря ви. Една минута, госпожа Сердаш. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Европейския съюз наистина показа солидарност към държава членка, защото най-важното в крайна сметка са хората. Това, което сполетя Азорските острови, е наистина ужасно. 50 отделни инцидента, 350 души трябваше да бъдат настанени в нови домове и е, пострада пристанището, което е много важно е, за Азорския архипелаг. Щетите е, са около 330 милиона евро. Затова наистина Европейската комисия трябва да покаже, че едини ние сме по-силни и да се погрижи за нуждите на хората. Наистина би трябвало този фонд за солидарност да се, да се задейства максимално бързо и да се помогне на населението на Азорските острови, които толкова пострадаха. Благодаря колегата Амаро. Много благодаря, господин комисар. Всички тук говорим за солидарност случая с Испания и автономна област Азорски острови. Солидарността е много важен елемент на европейската политика във всички области. Но а, когато а, ни говорите за задействане на Фонда за солидарност, вие размахвате пред нас а, моркова, който ни подмамва. Трябва реални действия, а не оговорки. Да, наистина на места се оказва помощ. Но да не забравяме, има толкова много жертви, загинали, разрушени домове. Фонда за солидарност трябва да бъде задействан успоредно с други механизми, и да стигне навсякъде по места. Португалският президент каза, че никога не можем да забравим това бедствие. Благодаря, госпожа Малдонадо Лапес. Благодаря, господин председател. Първо искам да се обърна към колегата от НП и да й кажа, че с някои неща не можем да се шегуваме, не може да приемаме леко щетите за търговците, страданията на семействата. Аз говоря не само за това, което се случи във Валенсия, Мурсия, Балярските острови или Кастилия, Ламанча. Аз познавам една малка общност, в която живея и в която през месец юли също пострадахме. Имаше един загинал. Освен това, много от търговските обекти също се оказаха с последици. Но ние виждаме, че при измененията на климата ние отстъпваме вместо да се движим напред. Трябва да се дадат отговорите, от които имаме нужда. Разбира се, че испанското правителство откликна, но трябва и Европейският съюз да откликне. За това фонда за солидарност трябва да бъде преработен, да бъде осъвременен, за да отговаря на нуждите на гражданите. Минет, мистер Писаро. Една минута, колегата Писаро. Благодаря, господин председател. Ураганът Лоренцо удари Азорските острови и причини огромни разрушения и щети. Беше застрашен живота на е, живущите на острова. Причинените щети бяха огромни. Беше разрушено търговското пристанище, което е жизнено важно, защото през него се извършват доставките за острова. Португалското правителство се обърна към комисията на 13 октомври 20 дни минаха от тогава. Трябва да гласувам заедно, за да можем а, да осигурим от онова, от което хората имат нужда. 2,5% не са а, достатъчни, господин комисар, защото говорим за щети в размер на 313 милиона евро и за цялото население на Зорските острови. А, Европейския съюз трябва да даде отговор. Благодаря ви. С това изчерпахме листа на ораторите. Продължаваме с спонтанните изказвания. Госпожа Шойдрова за една минута. Děkuji, kolegyně a kolegové. Já nejsem ani ze Španělska, ani z Благодаря ви, колеги. Аз не съм от Испания или Португалия, но поисках думата, защото знам, че Отражението на изменението на климата е точно такова. Порой, наводнения и е, от това страда не само Европейския съюз, а всички континенти. За това не би трябвало една единствена политическа партия е, да си присвоява инициативата. Фонда за солидарност, разбира се, трябва да работи по ефективно и по-бързо, комисията е необходимо да вземе съответните мерки, както казаха и колегите, но със сигурност превенцията е по-ефтина и по-ефикасна. Съгласна съм, Европейския съюз води битката срещу измененията на климата, но трябва да застави и глобалните лидери да го последват. Mulțumesc mult, domnule președinte. Până un alta constat că acest... Благодаря. Европейския фонд за солидарност при такива тежки бедствия предлага едно решение от е, страна на Европейската комисия. Трябва да се действа спешно, защото е, гражданите се нуждаят от е, спешна помощ на, европейска, на европейско равнище. За съжаление, това не се случва за сега и не може да се протака. Какво се случва? При обезлесяването на Европа ще продължат такива тежки бедствия. Ще продължи експлоатацията на горския фонд, което ще означава и още щети и още жертви. Европейският механизъм за гражданска защита трябва да функционира по-добре, защото при такива природни бедствия се създават извънредни ситуации – трябва да може да се помогне на гражданите, да се положи греш, грижа за тях. Ето, това е също толкова важно, колкото и превенцията. Такива ситуации възникват, защото превенция няма. Прекъсва е, оратора. Благодаря, но трябва да спазвате времето. Приключваме разискванията и следващата точка от дневния ред е едноминутни изказвания съгласно член 172 от правилника за дейността. Първи е господин Винче. Господин председател, в Румъния а, беше гласуван вод на недоверие към румънското правителство. Правителство на социал-демократите беше а, е, свалено. Сега имам, ще имаме временно правителство. До следващите избори трябва да провеждаме строга политика, трябва да гарантираме, а, е, е, че ще работят органите на местното самоуправление, ще се привличат инвестиции, ще се подготвят а, е, а, е, следващите избори. Не можем да отложим обаче работата по бюджета. Трябва да се направят корекции. Комисията. Ам, ам, отне на Румъния повече средства в периода 2017-2020, отколкото през е, финансовата криза. След изборите ще трябва да се заемем с важни теми, като образование, здравопазване, здравословен начин на живот. Трябва да възстановим доверието между румънското мнозинство и унгарското младсинство. Трябва да подновим диалога, за да може Румъния да стане държава, в която да могат да живеят всички. Господин е, е, Благодаря, господин председател. Ако национализма води до войни, то протекционизма е вид търговска война и знаем, че сега имаме мита за много продукти, наложени от САЩ. Испания също е засегната, защото е, зехтина, виното ще пострадат от тези много несправедливи мита. Не мисля, че пътят напред е, е и ние да водим войни. Европейската комисия сигурно е, не знае какво е решението, но решението винаги е диалог. Винаги трябва да се търси решение, така че да не се стига до търговска война, която да се отрази на едно цяло поколение. Същевременно ще помоля Европейската комисия наистина да помогне най-вече на винопроизводството, което е най-засегнато, да има помощ. Уважаеми колеги, търговската война не е решение. Решението е диалог, компенсация и подпомагане. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Каталанската криза е, е нещо, което е, занимава обществеността. Със сигурност трябва да се отхвърли насилието, но имаме е, заплаха е, за правото да демонстрираш това, в което вярваш, правото да протестираш – в демокрацията. Същевременно знаем, че не може да се работи без закони, но законът не означава да спираш дебата. Необходимо е да си дадем сметка, че каталунската криза е европейски проблем. Трябва да се води диалог, да се покаже разбиране на другия – това са все ценности, които, разбира се, са по-важни от краткосрочните пози, защото решават проблеми. Благодаря колегата Кавацини. Ähm, Благодаря, господин е, председател. моята тема днес е, е честната, устойчива, справедлива мода. А, когато искам да се купя дреха, искам да купя такава, че да не е произведена с детски труд. Светът е объркан. Всъщност трябва да е обратното. Трябва не да търсим такива продукти. Всички продукти трябва да са такива. Всички продукти, които се продават в Европейския съюз, трябва да, са, да не са вредни за климата, за горите, за децата. годината 2019 остават ни малко години, за да постигнем целите за устойчиво развитие. Сега ни е необходим закон, който да утвърждава човешките права права и стандартите по цялата верига за създаване а, на стоеност. Нека да работим заедно, за да може Европа най-после да се здобие с такъв закон. Е, госпожа благодаря, господин председателю. 12 октомври ръководителят на политическа партия в Сирия предприят действия, които придобиха широк отзвук в цял свят с отношението към жените. Правата на жените се потискат особено на жените християнки – с диалог и смелост се противодейства на престъпните действия, на фанатизма, на убийствата. Европа не може да остане ням свидетел на ужасите, които се извършват там. Да сложим край на геноцида спрямо кюрдския народ който води неотстъпна война срещу ислямска държава и мъже и жени. Да не забравяме, че а, те са а, единствената крепост, а, която защитава Европа от попълзновенията на ислямска държава. Благодаря. Следва госпожа Шайби. Наш коста брава. Аз няма да говоря за плажа на Коста Брава. Ако Нека ви кажа за кого говоря. За тримата колеги от Каталуния, които бяха демократично избрани, така както и ние сме били избрани, но които никога няма да могат да стъпят е, в тази зала. Каква е тяхната вина, че са организирали референдум? За мен не е проблем дали каталунците искат независимост или не. За мен проблемът е, че съдебната система се използва за политически цели и е, че в бъдеще някой друг може да реши, че еди коя си партия или еди кой си член няма право да заседава в Европейския парламент. Тук не става дума да защитаваме независимостта на Каталуния. Ние защитаваме свободата и демокрацията. Тази престъпна тишина на Европейския съюз, това мълчание, не бива да продължава. Благодаря колегата Греслер. Poštovani potpredsjedniče, Sloboda кретања едно е од највеќих postignuća. Свободата на движение е една от най-големите достижения на Европейския съюз. За да може гражданите на Хрватска да се възползват от тази свобода, трябва изцяло да се приложи общностното законодателство. Към днешна дата Хрватските полицаи пазят гражданите. Присъединяването на държавата към шенгенското пространство ще гарантира по-добро опазване на външните граници. Така че това ще бъде в полза не само на Хрватска, а и на останалите държави членки и на целия Европейски съюз. За това Европейската комисия трябва да вземе решение относно техническата готовност на Харватска да се присъедини към шенгенското пространство. Това решение трябва да бъде взето обективно и трябва да се даде отпор на неаргументирания политически натиск. Господин Руис Девеса. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, бъдещето на Европа е голямата тема на този законодателен мандат на Европейския парламент. Преди 10 години влезе в сила Лисабонския договор, но от тогава до сега се случиха най-различни промени, събития – Достатъчно е да спомена Брекзит, кризата при управлението на миграционните потоци, финансовата криза. Всичко това ни задължава непрекъснато да актуализираме своите политики и институции. Ето защо мисля, че ние трябва да започнем дебата за бъдещето на Европа. Дали трябва да бъдем политически съюз, в който да няма национално налагано вето и съвета да има последната дума по всички области, включително и данъчната политика и собствените ресурси. Благодаря. Колегата Химечка. пан Благодаря, господин председателю. В моята родина Словакия научаваме ужасяващи новини за връзката между организираната престъпност, прокуратурата, съдии, политици. Всеки ден нови разкрития, нова информация във връзка с разследването на убийството на журналиста Ян Куцяк става все по-ясно как се купуват членове на съдебната власт, как политици прикриват престъпленията. Но това научаваме едва сега, благодарение на смелостта на следователи, журналисти и натиска на гражданското общество. Но това не е задача на Европейския съюз. Ние, словаците, трябва да водим борбата за справедливо общество. А ако няма справедливост в една държава членка, това е проблем за целия Европейския съюз, защото а, иначе не може да се гарантира свобода на движението и единен пазар. Благодаря. Не знам къде сте в идеологическия спектър. Не знам как сте дошли на власт и защо. Но ако сте политици през 21 век, то трябва да бъде за да се борите срещу екологичната катастрофа. Не може да имаме иначе социална справедливост. Бедните, хората в неравностойно положение, поднасят понасят най-голямото бреме на ужасните последици от екологичните катастрофи. Децата не ходят на училище, за да спасят училището. Децата се противопоставят на катастрофата, която се задава. Приветствам активистите, които бият тревога. Трябва да действаме решително и то още сега. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Видяхме, че пете години на комисията Юнкер бяха катастрофани и сега е необходимо като че ли да има приемственост. Отхвърлянето на Силви Голар – е нещо, което можем само да приветстваме, защото е, се оказва, че тя е била е, финансирана съществено от Американски мозъчен тръст, докато е била член на Европейския парламент. Е, след социалистите и ултралибералите сега като че ли насякъде искат да ни наложат немски висши служители. Но това е всъщност един механизъм, който обслужва само немския интерес. И по този начин не се обслужва демокрацията. Мисис Колегата Андерсън. Last week, the British... Миналата седмица британски е, съд се произнесе по дело. Ема и нейният съпруг се бяха обърнали към британския съд, е, който не се е произнесъл по е, гражданството 21 години след споразумението от разпети петък. Това е измамния Албион. Именно за това трябва да го имаме предвид. Британската институция ще направи така, че ние да загубим всички. Не само Ема загуби делото в съда ни, мината седмица. Ние всички ще загубим. Ема има право да защитава своето ирландско гражданство. Същевременно Великобритания трябва да се съобразява със своите задължения от споразумението от разпети петък, защото в противен случай британските граждани ще загубят своето гражданство в Обединена Ирландия. Ние не искаме това да се случи. Госпожа Возенберг. Господин председател, през 2015 година Гърция понесе най-голямата тежест на миграционната криза. 2016 година успяхме да вземем е, мерки от няколко седмици, обаче на, Егейски, на островите в Егейско море пристигат все повече беженци. Положението е катастрофално. Гражданите са под е, заплаха, беженците също бедстват. Ердоган заплашва, че ще пусне още беженци към Гърция. Уважаеми колеги, това не е решение. Всички ние, без разлика какви сме, трябва да се заемем с този проблем. Държавите, които затвориха границите си, са задължени да приемат определена квота беженци. Трябва да се намери решение. Миграционната политика трябва да стъпи на солидарност, но и на справедливост. Господин Мавридес. Е нали? Благодаря, господин председателю. През 2016 година, след така наречения преврат, аз би го нарекал фалшив пуч, Ердоган запази властта си – и все по-тежка е цената, която трябва да платим, за да преодолеем това предизвикателство. Виждаме нови престъпления, които той извършва срещу кюрдите. Това не са действия срещу ислямска държава. Това не е мярка за укрепване на доверието. Това е османистка политика, която преследва Ердоган. Говори се за прочистване и незаконно прехвърляне на население през границата. Така беше у нас 74-та година и престъплението продължава. Крайно време е престъпника да бъде изправен в Хага пред съда. Заповядайте. Господин председател, Европейският съюз често е описван в Великобритания като една зла империя. Но след 15 години в Европейския парламент мога да кажа, да, Европейският парламент има своите недостатъци, но не е някаква зла империя. Това е форма на партньорство, която позволява да се работи по теми, по, които който не може да се справи отделната държава. Е, със сигурност не става дума е, за някаква е, суперсила, която се налага на останалите. Не, ние просто сме по-добри заедно, защото Европейският съюз е въплъщение и на това, че лошото от миналото не бива да се повтаря. Но е, виждаме какво се случва в британския парламент и с Борис Джонсън, като че ли моите гласоподаватели не искат е, да останат, а ние трябва да се опитаме да бъдем е, водещи. Затова се обръщам към всички колеги тук. Нека да надграждаме над най-доброто от Европейския съюз. Нека бъдем сила за доброто по света. Жданока. Колегата Жданок. Sorry. This morning in Riga, in front... Тази сутрин в Рига пред а, а, Литовското правителство, ние демонстрирахме е, в знак на солидарност с политическия затворник, който е, е затвора за една година е жертва на фашистки действия. Някои събития Е, в Литва показват, е, че е, са нарушени правата на политически затворници при нас. Същото се случва и с някои каталунски лидери. Политическите затворници са факт в Европейския съюз, който учи другите държави как да зачитат човешките права. освобождането на политическите затворници ще бъде едно чудесно начало от е, страна на Европейския съюз и ще покаже, че съюза се съобразява с политическите свободи. В Италия националните медии описват срещата на върха в Малта като важна стъпка за подобряване на работата по отношение на миграцията. И какво стана след това? Нищо. Просто държавите членки за пореден път направиха една среща на върха, а след това министр... на министрите на вътрешните работи не беше взето решение за разпределение на мигрантите, а за начина по който други държави членки ще се освободят. 1 милиард и 200 милиона е населението на Африка. Всички ли могат да се преселят в Европа? Европа трябва да отстоява своите предели своята култура, своите християнски ценности. Срещата на върха в Малта трябваше да помогне на страните, които са на челните позиции в борбата срещу незаконната миграция и господин Салвини води тази борба. Благодаря колегата Полак. Господин председател, Трябва да кажа какво се случва в Словакия. Корупцията процъфтява в нашата страна. Знаем някои от най-известните случаи. Обществеността е запозната, защото до нея стигнаха записи. И тези записи показват връзката с основния заподозрян за убийството на словашкия журналист и неговата годеница. Съдиите, прокурорите, следователите се оказват, че са били наясно с всички доказателства, но от това нищо не е последвало. Сега се случва нещо и нека ние направим всичко по силите си за една чиста Словакия. Благодаря, през юли 2017 е, година, след силен натиск от страна на социалистите и демократите, Европейския парламент прие резолюция, е, искащо е от комисията да приемат Европейски план за действие срещу ХИВ и СПИН и хепатит. Това, което последва след това, беше дълго мълчание. Голяма грешка е да се омалуважава тази епидемия. Над 800 хиляди европейци живеят с тази диагноза. Над 20 хиляди души се разболяват всяка година. Диагностицират се огромен брой нови случаи трябва да запазим ясен фокус върху тези заболявания в нашата политика и да приемем адекватна стратегия. Европейския парламент трябва да продължи да призовава Европейската комисия за действие. Е, господин е, Штефан Штефанута. През изминалите няколко а, дни особено тревожно стана положението с а, състоянието на горите в а, Румъния. Дълъг е списъкът а, на а, хората, а, които а, са виновни за незаконна сеч имаме една истинска пирамида, която е под контрол на частни интереси, чувства се напълно безнаказана изсичат се безнаказано и незаконно румънските гори, независимо от това, че те са защитени от закона. Някои плащат за противодействието си с кръв. Искам да кажа тук, че те са герои в една борба за опазване на природата. Благодаря, господин Сокол. Хвала, господине. Благодаря ви, господин председател. Редките заболявания са един от големите проблеми за европейската здравна система, тъй като те са доста скъпи за държавите членки и натоварват много е, малки държави, като Хърватия. Е, при нас броят на пациентите е сравнително малък, така че не можем да финансираме огромен ресурс в здравеопазването. Така нашите пациенти се оказват ощетени. Какво може да направи Европейския съюз? Европейския съюз има много ограничени правомощия в здравеопазването съгласно член 168 от договорите, но това не е оправдание да не се прави нищо. Наистина политическият климат се промени. Моята политическа група НП всъщност е поставила приоритетите на здравеопазването в Европейския съюз. Трябва наистина да разработим план за действие и стратегия в Европейския съюз, да покажем, че Европейският съюз не е само цел, а помага на гражданите. Господин Христов. Мерси, месье президент. Уважаеми колеги, повече от десетилетия българското правосъдие е обект на мониторинг. С него моите сънародници свързваха надеждите си за установяване на законност и справедливост. Днес тези надежди са мъртви. Аморфните формулировки на докладите и безволевите им препоръки не породиха оздравителен ефект. Механизмът доказа своята неефективност, а проблемите в правосъдието се задълбочиха. Предстои да бъде огласен новият мониторингов доклад. Нямам съмнение, че той ще бъде пореден подарък за правителството в навечерието на местните избори. През изминалите години Европейската комисия не просто обезсмисли мониторинга, а го превърна в инструмент за политическа намеса и порочна подкрепа на своите фаворити в София. Това дискредитира самата европейска идея в очите на българските граждани. Свидетелство за разочарованието им е ниската активност на последните европейски избори. В заключение бих искал да кажа, че провалът на, на механизма за проверка и сътрудничество, който ще ни бъде представен като успех, не може да заблуди българите, чието очаквания за законност и справедливост с европейско съдействие останаха несбъднати. Благодаря ви. Mrs. Brophy. Госпожа Брофи. Не е в залата. Господин Сатури. И той не е в залата. Госпожа Дзамбели. Не е в залата. Господин Чарнецки. Не е в залата. Господин Роланд. Не е в залата. Господин Бул не е в залата. Виждам обаче госпожа Шойдрова. Вие сте последния оратор за тази вечер. Дякую, важен пане председател. Благодаря. Уважаеми господин председател, госпожи и господа. Нашествието на турската армия в Сирия ще бъде обект на специален дебат, но бих искала да кажа, че се навършват 17 години от приемането на договора от Вашингтон, който регламентира нашите трансатлантически отношения. Договор, който донесе сигурност и безопасност, но това, което наблюдаваме в момента, би трябвало да бъде загриженост, защото непредсказуемото поведение на администрацията на Тръмп означава, че кюрдите остават без защита в Сирия. Европейският съюз не беше информиран за това. Наблюдаваме, че новата американска администрация не се интересува от това да се сътрудничество с Европа, което е късогледо, защото трансатлантическите отношения са в полза и на двамата партньори. С това изчерпахме списък на изказващите се в рамките на едноминитните изказвания. Продължаваме утре от 9 часа до 14.30 и от 3 до 9. Дневният ред е публикуван на сайта на парламента. Благодаря на всички присъстващи. Благодаря ви, господин комисар, за това, че бяхте с нас. Закривам заседанието.